Добро утро. Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли в тази кръгла зала, която ни предлага повече места от обикновено, тъй като имаме и доста гости. Многочислеността им сигурно се дължи и на присъствието на председателя на Европейската сметна палата, господин Мануел да Силва Калдейра. Добре дошъл сред нас. Винаги е събитие в парламента, когато представяте пред Комисията по бюджетен контрол, респективно пред парламента, годишния доклад на Европейската сметна палата, защото по този начин го представяте пред европейските граждани. Добре дошъл сред нас и на ресорния комисар господин Шемета. Нека да започнем с формалната част на заседанието. Предоставили сме ви дневен ред. Има ли предложения за неговото изменение? Очевидно не. Считаме дневния ред за прият. Обръщам ви внимание, че заседанието се излъчва на живо по интернет с превод, така че а, да можем да работим нормално. Освен това искам да ви обърна внимание на съществуването на едно изследване, наречено парламентарен контрол на изпълнението на бюджета. Всеки може да получи това изследване сега. То е на тема, която е много важна за нас, защото се отнася и до годишната процедура на освобождаване от отговорност. Това бяха моите уводни бележки. Позволете ми сега да премина към следващата точка от дневния ред, а именно представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Търър, господин Гайер, господин комисар Шемета, дами и господа. За мен е чест да представя днес пред вашата комисия годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2011 година. Ще започна с основните заключения. Отчетите през 2011 година представят финансовата позиция на Европейския съюз и резултатите от неговите операции и паричните потоци за годината. Приходите и поетите задължения не са засегнати от съществени грешки. За разлика от това обаче, плащанията са засегнати от съществени грешки, а вероятният процент грешки е в размер на 3,9% общо за бюджет на Европейския съюз. Изчисленият процент грешки е сходен с този от 2010 година, когато беше 3,7%. Посланието на настоящия годишен доклад повтаря констатациите от предишни години. И може би бихте казали, че това не е очудващо, но тази година то е от особено значение. Предвид сериозните предизвикателства пред публичните финанси на Европейския съюз, важно е средствата да бъдат разходвани ефективно и по-целенасочено. Казано накратко, палатата установи твърде много случаи, в които средствата на Европейския съюз не са постигнали поставената цел или са използвани неоптимално. Примерите от доклада се отнася до субсидии за земи, декларирани като постоянни пасища, когато в действителност части от тях са обрасли с гъста горска растителност. Обучение, предвидени конкретно за служители в сектора на електрониката, които се предоставят на служители от други сектори. Възстановяване на разходи за сграда, декларирана за земеделски цели, без да е използвана за такива цели. Завишени разходи за персонал по следователски проекти получатели на помощ за развитие, които не спазват правилото за происход при закупуване на оборудване, както и неправилно прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, разработени с оптимално използване на ресурсите. Както е видно от тези примери, палатата установи грешки при плащанията, свързани с много различни разходни програми и схеми. Сметната палата също така установи, че като цяло проверените системи за контрол са само частично ефективни. С други думи, системите за контрол не реализират пълния си потенциал за предотвратяване или откриване и коригиране на грешки. Всъщност, Палатата достигна до заключението, че през 2011 година само две области или групи политики не са засегнати от съществени грешки – това са областите външни отношения, помощ и разширяване и административни и други разходи. Другите пет групи политики са засегнати от съществени грешки, по-специално тези, които включват развитието на селските райони и регионалната политика. Според палатата, вероятният процент грешки за разходите в групата политики и развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване, най-податливата на грешки област е 7,7%. Вероятният процент грешки за регионална политика, енергетика и транспорт също остава висок – 6%. Тук в тези области констатираме, че държавите членки не изпълняват своите задължения достатъчно прецизно. Необходимо е националните органи да покажат по-сериозна ангажираност с управлението и контрола на средствата на Европейския съюз. Защото националните органи са на първата и най-важна линия за защита на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз. Палатата откри много случаи, при които контролът не се прилага успешно. Например, при повече от 60% от засегнатите от грешки аудитираните операции по регионалната политика, органите на държавите членки са разполагали с достатъчно информация, за да могат да открият и коригират поне някои от тези грешки, преди да поискат от комисията да им бъдат възстановени средствата. Аналогично, в областта на развитие на селските райони, палатата установи, че проверките на място не винаги се извършват правилно. Примерът, който споменах преди малко за сграда, която неправомерно е била декларирана като използвана за земеделски цели, е показателен за това, че една грешка не е била коригирана въпреки извършената проверка на място от разплащателната агенция. Следователно съществува потенциал да бъде намален броят на грешките чрез по-ефикасно прилагане на съществуващите системи. Необходимо е обаче също така системите да бъдат допълнително подобрени, както и съответните разходни системи. Европейският съюз не може да си позволи да чака. Има възможност и необходимост да се предприемат незабавни действия. Държавите членки следва да постигнат споразумение за по-добри правила и след това да следят за тяхното прилагане. От своя страна Европейската комисия също следва да засили надзора върху държавите членки. Но тя има нужда от надежна информация от тяхна страна относно начина на разходване на средствата на Европейския съюз, както и относно техните финансови корекции и възстановяване на неправомерно изплатени суми. До сега говорих за приблизително 80% от средствата на Европейския съюз, които се управляват от държавите членки. Останалите 20% обаче се управляват пряко от комисията, в това число областта на изследванията, която е от изключително значение. Комисията следва да дава пример за добра практика с начина по който управлява изпълнението на условията за отпускане на безвъзмезна помощ от Европейския съюз. Палатата обаче достигна до заключението, че областта изследвания и други вътрешни политики е засегната от съществени грешки. Изчислението от палатата процент грешки за 2011 година е 3%. Голяма част от видовете грешки и недостатъците на контрола, установени в областта на изследванията, са сходни с тези в областите на съвместното управление. Основният източник на грешки е завишаването на декларираните разходи от бенефициентите по проекти, финансирани от и програми за научни изследвания. Съгласно правилата, декларациите за разходи следва да бъдат придружавани от аудиторски заверки от независими аудиторски дружества. Палатата откри грешки при повече от 80% от проверените от нея проекти, за които са издадени положителни аудиторски заверки. Палатата също така установи съществени грешки при междинните и окончателни доплащания в областта на външните отношения, помощта и разширяването, която също до голяма степен е под прякото управление на комисията, както и при плащанията, извършени от европейските фондове за развитие. Друг начин, господин председател, по който комисията се освобождава от отговорност за изпълнението на бюджета на Европейския съюз, е като докладва относно финансовото управление. Това включва отчет относно редовността на операциите и постигнатите резултати. Палатата отбелязва, че сумата, която генералните директори на комисията считат за изложена на риск от нередности, е нараснала от 0,4 милиарда евро през 2010 на 2 милиарда евро през 2011 година. Тази оценка отразява разбирането на комисията, че съществува голям риск от грешки в областите развитие на селските райони, сближаване и изследвания. Палатата обаче счита, че е възможно изложената на риск сума да е занижена защото така нареченият процент остатъчни грешки, на който се базира тази сума през 2011 година, все още не е надежден показател за степента, в която операциите остават засегнати от съществени грешки след прилагане на процедурите на контрол. По отношение на докладването от страна на комисията относно изпълнението, Палатата разглежда тази тема в главата от годишния доклад Постигане на резултати със средствата от бюджета на Европейския съюз. Двата основни начина, по които комисията докладва относно изпълненията, са посредством новия доклад за оценка на финансите на Съюза, възоснова на постигнатите резултати, и чрез годишните отчети за дейността на генералните дирекции. Както заяви палатата в своето становище по-рано тази година, тя счита, че първият доклад за оценка, публикуван през февруари 2012 година, не е от особена значимост и препоръчва Европейският парламент, съветът и комисията да обмислят как да направят доклада за оценката по-полезен за постигане на допълнителни предимства от извършването на разходите на ниво Европейски съюз. Комисията също така следва да се подобри качеството на годишните отчети за дейността. При проверката на годишните отчети за дейността на генералните дирекции за земеделие и развитие на селските райони, регионална политика и за развитие на сътрудничеството, Палатата Осказателите за изпълнение следва да бъдат съобразени в по-голяма степен с постигането на целите на политиките, както и че нито една от трите генерални дирекции – не е докладвало относно економичността, ефикасността. Главата Постигане на резултати със средствата от бюджета на Европейския съюз включва също така редица изводи, до които е достигнала палатата в своите специални доклади за 2011 година, свързани с подобряване на докладването относно изпълнението. Наред с другите въпроси, палатата препоръчва на комисията да използва оценки на нуждите, които да са добро качество, за да насочи своите дейности към резултатите и въздействията, които се стреми да постигне. Определя такива цели на политика, които ще спомогнат да се докаже получаването на добавена стойност за Европейския съюз, както и да работи съвместно с държавите членки с цел да подобри качеството и сроковете на предоставените данни. Господин председател, уважаеми членове, финансовото управление на Европейския съюз все още не е достатъчно добро. Много от установените в миналите години проблеми продължават да съществуват, макар и в по-малка степен. Много от проблемите, костирни в предишни години, се запазват, макар и в по-малка степен. Фактът, че процентът съществени грешки е по-малък, показва, че разработването на системи за плащания дава резултати. И сега с законодателните предложения за следващия рамков период – имаме възможност да се занимаем с първопричините за грешките. От много години Палатата настоява за упростени схеми за плащане с ясни цели, измерими резултати и по-разходоефективни системи за контрол. Окончателният доклад за 2011 година съдържа много конкретни предложения, както и в... също въжи и за становищата. Становищата се правят констатации и оценки относно евентуалните нови предизвикателства за финансовото управление и управленската отговорност. Що се отнася до предложенията, свързани с обща стратегическа рамка, която включва повечето от застрашените от риск области, Палатата обръща внимание на необходимостта да се засили надзорната роля на комисията – да се подобрят механизмите за финансови корекции и да се осигурят адекватни правила за одит и контрол на финансовите инструменти. Уважаеми господин председател, госпожи и господа депутати, преживяваме трудни моменти. Държавите членки трябва да постигнат споразумение относно усъвършенствани правила за разходване на средства на Европейския съюз и заедно с комисията да ги прилагат правилно. По този начин бюджетът на Европейския съюз може да се използва по-ефективно и по-ефикасно и да постига по-добри резултати за гражданите. Това е посланието от нашия годишен доклад, който имах честа да представя днес. По своята същност това е едно послание за подобряване на управленската отговорност по отношение на средствата на Европейския съюз. Това е цел, която всички институции на Европейския съюз трябва да се стремят да постигнат. Цел, която Сметната палата постави в основата на своята стратегия за следващите години. Благодаря за вниманието. Dear President uh, Caldera, thank you very much. Благодаря, господин председател, за ясното представяне на констатациите и заключенията от годишния доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз 2011 година. От името на Комисията по бюджетен контрол искам да поздравя палатата за годишния доклад в който се съдържа важна и подробна информация, като процентът на грешки. Удовлетворен съм, че отчетът за 2011 година представя справедливо финансовата позиция на Европейския съюз и приходите и ангажиментите не съдържат съществени грешки. Изразявам съжаление обаче, че междинните окончателни плащания са засегнати от подобни грешки през 2010 година, дори има и повишение одитът на изпазването от френската от, в декларацията за достоверност показва ясно разходите. Приветствам факта, че годишният доклад от 2011 година съдържа сравнение между различните области, като съдържа сравними данни и процент грешки за, раз... за целия бюджет и различните области. Съгласен съм с вас, че държавите членки и комисията при децентрализираното и съвместно управление не вършат достатъчно добре своята работа. Има какво да се подобри в дейността на националните органи при управлението и контрола на средствата на данакоплаците. Съгласен съм с вас, че държавите членки би трябвало да постигнат споразумение за по-добри правила, по-прости правила, така както иска парламента, особено от нашата парламентарна комисия, в процеса на преговорите за финансовия регламент. Отдавна настояваме за това. Също така тези правила трябва да се прилагат добре. Това обаче не е единственият елемент, който парламента следва да отчита при контрола на разходите на Европейския съюз. Много е важно констатациите на палатата да бъдат добра основа, на която парламента да оцени редовността на приходите и разходите. Палатата обаче трябва също така да предоставя информация за измерване на напредъка в хода на времето. Трябва да погледнем главата в която палатата оценява изпълнението. Знам, че това е нова глава и нова област която не е никак лесна в резолюцията за освобождаване на комисията отговорност за 2010 година парламентът включи е, раздел за изпълнение. Там се казва, че изпълнението е не по-малко важно от редовността и законността. И покани сметната палата да помисли дали е, би било полезно да се включи нов елемент, свързан с изпълнението в съответните глави на доклада. След тази препоръка палатата анализира по-добре изпълнението, управлението, измерването на резултатите. Много важен въпрос. Важността, на, важността става все по-голяма и в контекста на кризата. Искам да посоча значението за европейските граждани на получените резултати от средства на Европейския съюз което е основна задача на нашата комисия, а именно да контролираме начина по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Ние анализираме оценката на програмата и одита на изпълнението. Там се прави оценка на ефективността и ефикасността на европейските програми. Това, тази еволюция създава условия за модернизация да не се с да не се спираме само на правомерността и редовността и да обръщаме внимание на модел ориентиран към резултатите, който да стимулира по-добре доброто администриране. Задачата не е лесна, предстои ни дълъг път, но всяка стъпка в тази посока е стъпка към модернизацията. Тук Европейската комисия носи своята отговорност за изпълнението на европейския бюджет. Що се отнася до отчетността на Европейската комисия, палатата обхваща тази тема в главата Получаване на резултати от европейския бюджет. Тук са включени редица пуки от специалния доклад от 2011 година. Той ще бъде от изключително значение за парламента. Специалните доклади се превърнаха във важна част от дейността на палата. Бих искал да в, в, да кажа в заключение, че се надявам палатата да продължи да прави по-задълбочен анализ на това дали програмите постигат добри резултати. Освен очевидните ползи от гледна точка на подобряване на управлението на средствата на Европейския съюз, промяната на акцента от одита на спазването към одита на изпълнението ще даде възможност на парламентът да работи по-близо до гражданите и им предоставя ясно послание за ефективността на бюджета на Европейския съюз и в крайна сметка на техните средства. Искам да ви благодаря, господин Калдейра, на вас и на целия екип за това, че представихте доклада. И преди да дам думата на докладчика, Искам да помоля комисария Шемета да представи становището на комисията по констатациите на Сметната палата. Заповядайте, комис... господин комисар. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик, господин председател Калдейра, уважаеми членове на парламентарната комисия и на Сметната палата. Публикуването на годишния доклад на Сметната палата е краягален камък в процедурата за освобождаване от отговорност. Таз годишната работа на парламентарната комисия също ще се основава на доклада на Сметната палата, констатациите, обсъждането и взаимодействието с Европейската комисия. Благодаря още веднъж е, за е, доклада, е, който за пореден път показва тясното сътрудничество между Европейската комисия и Европейската сметна палата. Беше прият миналия месец регламент, който създава условия за по-добро изпълнение на секторното законодателство през следващия програмен период. Благодарен съм на законодателните органи които приеха този амбициозен, но крайно необходим акт. Обръщам внимание и а, на средствата, които се управляват по схемата на споделеното управление. Необходимо е да се а, даде декларация за достоверност с конкретен контрол а, на изпълнението на задълженията от държавите членки при изпълнението на бюджета, както и проистишащите от там задължения съгласно Лисабонския договор. През а, следващия програмен период а, е необходимо да се извърши голяма работа, чието начало вече е поставено с работата по многогодишната финансова рамка и нормите за усъвършенстване на финансовото управление на бъдещите програми. Европейската комисия дава амбициозни, но необходими предложения за опростяване на схемите и същевременно за укрепване на контрола. Един конкретен пример е кохезионната политика – за която също тук беше отбелязано, че своевременно не се откриват грешките. Призовавам с законодателите да подкрепят това предложение. Благодаря на Европейската сметна палата и на нейния председател за отличното сътрудничество с аудитираните лица и субекти. Дадени са ценни препоръки за по-нататъчното усъвършенстване на изпълнението на бюджета. Съгласен съм с председателя Калдера, който казва, че днес повече от всякога обществените средства трябва да се изразходват само единствено на основата на стабилното и а, солидно финансово управление. Пета поредна година имаме положително становище, без резерви и оговорки. Много се радвам, че тук имаме стабилна и здрава основа за изготвяне на нашите отчети за напред. Ще продължаваме да бъдем бдителни, ще продължим усилията си да поддържаме качеството и най-високите стандарти на нашата рамка за счетоводна отчетност. Искам да посоча основните елементи на а, отчетите. През 2011 година излишъкът беше милиард и 500 милиона евро. Това число е значително по-малко, отколкото през а, предишните години, което демонстрира висока степен на освояване, освояване и, е, и извършени плащания. балансовия отчет личи голямо увеличение на кредитите и непогасените задължения в общ размер на 27 милиарда и 700 милиона евро. Това се дължи главно на Европейския механизъм за финансова стабилност и кредитите отпуснати по тази линия през 2011 година на Ирландия и Португалия. Това са а, операции, които обаче нямат пряко въздействие върху економически резултат или нетните активи. По а, бюджетния ред авансово финансиране има общо милиард и половина евро. Това се дължи а, е, главно на е, средствата, свързани с държавните помощи, докато Европейската комисия фактически е намалила своите средства по този ред с 700 милиона. Редовното изчистване на тези плащания, така както се предвижда в е, преразгледания и обновен финансов регламент значително ще допринесе за намаляване на рисковете и все пак Европейската комисия ще продължи внимателно да следи и анализира ситуацията. Преди да премина към основните заключения на таз годишния доклад на Сметната палата за законосообразността и редовността на операциите, искам да благодаря на председателя Калтейра и на Сметната палата за конкретните сравнения на процентите грешки между 2011 и 2010 година. Със сравнителната таблица в главата, в която се съдържа декларацията за достоверност, Сметната палата дава възможност на читателя да проследи тенденциите в процента грешки, не въпреки новите структури и промените в а, методологията. Европейската комисия превества тази мярка и препоръчва тя да се а, поддържа и за напред, което ще допринесе до по-стабилна структура на прегледа. В плащанията през 2011 година общия процент грешки е по-малко от 4% и остава стабилен в сравнение с миналогодишния доклад. Това означава, че над 96% от бюджета за 2011 година не съдържа грешки с финансово въздействие. Това е окоръжително, не само защото доказва а, трайното подобряване през последните пет години, но и отразява стабилен резултат, постигнат въпреки засилването на рисковете според профила на операциите през 2011 година. Не само обемът плащания се увеличил, но има и много по-голям брой междинни и окончателни плащания, които се подчиняват на по-сложни правила и условия и оттам, разбира се, е, има по-голяма вероятност от грешки. Нещо повече. През 2011 година Европейската сметна палата за пръв път прави количествено е, изчисление на неизпълнението на изискванията за кръстоснано е, спазване от бенефициентите по общата сълскостопанска политика в размер на 0,1% пункта от общия процент грешки 3,9%. Благодарение на многослойната си система за контрол и одит, Европейската комисия възстанови или а, коригира плащания в размер на 1 милиард и 840 милиона евро през 2011 година. Общият размер на финансовите корекции и възстановените е, суми представлява около 1,4% от извършените през 2011 година плащания. Ако сравним този процент с процента грешки 3,9 според изчисленията на съда, се вижда, че нетното въздействие на неточностите се е, доближава до прага на същественост в размер на 2%, който е определен от нашия външен аудитор. Искам да споделя с вас и още едно важно наблюдение и извод от одитната работа на Сметната палата. Когато програмите се управляват от е, е, държавите членки, Нарушенията на националните правила представляват съществена част от а, общият процент а, вероятни грешки. Що се отнася до Европейския социален фонд, тези нарушения на националните правила представляват 86% от общия брой грешки. Това означава, че при Европейския социален фонд 1,9% от общо 2,2% от грешките проистичат от нарушения на националните правила. Те се определят от държавите членки и бенефициентите и националните органи трябва да ги зачитат и да ги контролират. Ето защо, когато говорим за сложността на правилата, именно това е основен източник на грешки, който е свързан с поделената отговорност сигурност. Европейската комисия предложи амбициозна програма за опростяване, е, успоредно с пакета за многодишната финансова рамка, с 57 секторни предложения. Но е, виждаме сериозна заплаха за нейното изпълнение. Миналият е, септември е, беше прието първото опростяване на контролното тъпла, е, табло и виждаме, че ако има по отношение на новия финансов регламент известен напредък, правят се успоредно някои предложения на секторна основа, които са твърде сложни. Например, усложнено вземане на решения, създаване на неоснователно утежнени административни процедури, процедура по комитология или актове за изпълнение, които се подменят от делегирани актове. Златното правило – един проект, един процент за финансирането. Това много ще улесни изпълнението на програмата Хоризонт 2020. По същия а, начин а, се предвижда за непреките разходи единна плоска ставка. Но законодателят успорва тези предложения. Както виждаме, упростяването на правилата е само част от решението за намаляване на риска от грешки. Държавите членки също трябва да си свършат работата, за да намалят излишната осложненост на националните правила, които водят до грешки от страна на бенефициентите и намаляват целесообразността на контрола. Това е послание, което аз вече предадох на държавите членки, когато обсъждахме стабилното финансово управление в съвета на министрите на финансите, ЕКОФИН. Все по-голямо внимание обръщат на него и върховните одитни институции на държавите членки – националните сметни палати и други. Това е едно послание, което трябва да се отправи и към националните парламенти. Да продължа обаче сега с одита от Сметната палата за 2011 година. Всички поети задължения и приходи за целия бюджет не съдържат съществени грешки. Също се отнася до плащанията за външната помощ, развитието, разширяването и административните разходи. Положението в областта на кохезионната политика значително се е подобрило в сравнение с 2010 година. Има значително намаляване на процента грешки. По-конкретно Европейския социален фонд, който за първ път има своя собствена глава в годишния доклад на Сметната палата, изглежда обещаващо. Що се отнася до регионалната политика, процента грешки е намалял с 40%, а най-големият дял от оставащите грешки е, се дължи на нередности в обществените поръчки. Това положително развитие показва още веднъж, е, че системите за контрол и управление работят по-добре през сегашния програмен период в сравнение с предишния. Това показва и бдителността на Европейската комисия и твърдия ангажимент да използва всички налични правни инструменти, за е, да гарантира законосообразно изразходване на средствата на Европейския съюз, като в противен случай се спрат веднага плащанията. И все пак държавите членки трябва да продължат усилията си да намаляват процента грешки в тези области, главно чрез проверки на управлението като един ефикасен филтър на грешки. Завишен е процентът грешки в селското стопанство и развитието на селските райони, главно по отношение на допустимостта на инвестиционните проекти, деклариране на недопустим ДДС или не спазване на правилата за обществени поръчки. Заслужава си да е, се отбележи, че генералният директор на Генерална дирекция селско стопанство е, предвиждаше възникването на тази ситуация и е, внесе резерва за развитието на селските райони в годишния си отчет за дейността за 2011 година. Тази резерва е придружена от действия за коригиране на съществуващите нередности и да се предотвратят подобни грешки в бъдещи програмни периоди. Задълбочената оценка на причините за грешките беше извършена в тясно сътрудничество с управляващите органи и разплащателните агенции на държавите членки, за да могат да се набележат мерки за корекции дори през текущия програмен период. Информационната и комуникационна дейност а, сред държавите членки беше засилена, като беше приета програма за одит, конкретно насочена към намаляването на процента грешки. Европейската комисия смята, че при това положение трябва да се активизира участието на държавите членки. Тук става дума за споделено управление и националните правила придобиват особена актуалност. Участието на представители на националните органи в а, а, производства а, при несъгласие пред а, а, Сметната палата се оказва много полезно за разрешаването на проблеми с националните правила. При тези добре обосновани правила, така наречените тристранни срещи могат да се смятат за добра практика за изясняване на проблемите и за укрепване на взаимното разбирателство. В областта на вътрешната политика също наблюдаваме увеличен процент грешки. Според мен, тази област дава добър пример за цикличния ефект от нашите програми. Когато към края на финансовия период започват да преобладават по-сложните плащания. Европейската комисия следи наблюденията на Европейската сметна палата, за да се избегнат в краткосрочен план подобни проблеми. А в по-дългосрочен план програмата Хоризонт 2020 година ще доведе до по-нататъчно упростяване и оттам намаляване на грешките. Разбира се, искам да припомня, че грешка не означава измама. И когато възниква грешка, това не означава, че средствата са изчезнали – изгубени са или са пропиляни. Това просто означава, че проектите са изпълнени с слабости, че не са декларирани правилно допустимите и недопустимите разходи или пък има грешки в изчисленията. Уважаеми членове на парламентарната комисия и на Европейската сметна палата, много се радвам, че е, сметната палата още веднъж потвърждава, че Европейската комисия е на верен път. Искам да ви уверя, че Европейската комисия предприема всички необходими мерки за преодоляване на слабостите, които са констатирани от Сметната палата, особено по отношение на развитието на селските райони. Някои от наблюденията на Сметната палата са ясно свързани с следващият кръг програми. Е, тяхната цел е да се подобри структурата и разработката на правилата и проектите, които така или иначе не могат да се променят през текущия финансов период. Ето защо комисията а, смята а, да внесе в програмите и правилата в секторните предложения нови мерки за на опростяване на правилата и процесите, за улесняване на а, за законосъобразния достъп е, до средства на Европейския съюз, намаляването на риска от грешки, за увеличаване на отговорността на е, финансиращите субекти и по-специално е, държавите членки, прозрачност на правилата. 80% от бюджета на Европейския съюз се изпълнява съвместно с нашите партньори в държавната държавите членки. По-конкретно Европейската комисия предлага всички нередности, установени от комисията или от е, сметната палата, които се засягат до отчетите представени от държавите членки, да водят до нетни финансови корекции. Европейската комисия е, набляга повече на е постигнатите резултати от нашите програми и на приносът им за е, нашите граждани и фирми. Бюджета на Европейския съюз е, е предвиден за инвестиции в полза на гражданите на Европа и нашите партньори. Ето защо са необходими ясни цели и показатели за основните ни резултати в рамките на следващата многогодишна финансова програма. Така ще можем да измерим конкретно постигнатите резултати и да преодоляваме слабостите. Надявам се, че законодателните органи скоро ще постигнат споразумение, така че подготвителната работа за финансово изпълнение на бюджета да може да започне. Предстоят ни усилена работа, активни дискусии и мога да ви уверя, че комисията е на ваше разположение – по всякакъв начин да улесни предстоящата дискусия по освобождаването от отговорност за финансовата 2011 година. Благодаря ви за вниманието, госпожи и господа. Господин комисар Шемета, благодаря ви за това изказване на комисията по повод доклада на Сметната палата. Сега давам думата на тази годишния докладчик, колегата Йенс Гайер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател Калдера, уважаеми господин комисар Шемета, уважаеми членове на Европейската сметна палата. Сметната палата днес ни предоставя един от най-важните инструменти, който парламентът използва в процеса на освобождаване от отговорност, а именно годишния доклад за 2011 година. Това е 18-ти път, в който Сметната палата от, отново прави отрицателни изводи съзнаваме отговорността на европейските институции, на комисията, на парламента за изпълнението на бюджета. Съзнаваме, че това са пари на европейския дънакоплатец и те трябва да бъдат харчени по-добре при финансовото подпомагане на постигането на целите на Европейския съюз. Нашият парламент още в своя е, мандат има шанс да получи положителен одитен доклад. Очаквам с любопитство да чуя дали и комисията ще приеме предизвикателството за това. Сега най-доброто, което може да се каже е, че нещата не се влушават значително. Един поглед към доклада показва, че картината е не само черна, има и светлина в нея един важен сектор, регионалната политика, в който се харчат много пари, показва подобрение, което показва, че плановете работят, че някои предложения, които сме получили от Сметната палата, вече се реализират и показват резултати. Същевременно има области, в които процентът на грешката е много влушен. Това е селско-стопанската политика и развитието на селските региони, както и научно-изследователската политика. Колеги, убеден съм, че в Европейския съюз има бюджети на държави членки, които са управлявани по-зле от бюджета на Европейския съюз. Това обаче не е наша работа, то е работа на парламентите на държавите членки. Нашата отговорност се състои в това да наблюдаваме бюджета на Европейския съюз. Наблюдавайки го, няма как да не видим, че макар, че формалната отговорност по договор се носи от комисията, има и отговорност на държавите членки и то значителна в рамките на споделеното управление. Ето в нашия парламент все повече се говори за по-разумно харчене а това, което каза председателят Калдейра, че националните органи трябва да се ангажират по-сериозно в управлението на европейските средства и да опазват интересите на европейските граждани. Това е изречение, което с пълна сила въжи по посока на сградата Юстус Липсиус. Аз бях леко потресен, когато прочетох колко небрежно понякога се контролира в държавите членки. Когато прочетох, че 60% от констатираните грешки е трябвало да бъдат разпознати в самите държави членки на място. Така че когато говорим за по-разумно и ефикасно харчене на парите, става въпрос не за съкръщаване на средства, а за по-добър контрол. И ако държавите членки сега декларират, че желаят по-ефективно разходване на средствата, или поне декларират това, нека да се попитат защо до сега не са упражнили по-сериозен контрол нека се замислят как изпълняват своите задължения, а именно създаване на системи за управление и контрол върху средствата от европейския бюджет, Защо са се провалили в това отношение. Ето, Сметната палата констатира, че системите за управление и контрол държавите членки само от части работят, 60% от грешките е трябвало да бъдат разпознати в самите държави членки Дами и господа, като чета тези неща, мога да кажа само, че не съкръщаването на средствата ще реши проблема. Съкръщаването на средствата ще уреже бюджета само. А всъщност, когато говорим за по-разумно харчене на пари, става въпрос за едно предизвикателство към държавите членки да правят повече по отношение на управлението и контрола. Нека тази тема да играе роля в дискусията на съвета за финансовата рамка 2014-2020 година. Когато говорим за регионалната политика, виждаме, че процентът на грешката е намален. Това е много добре, но процентът на грешката все още е твърде висок. Какво значи това? Че направеното все още не е достатъчно, за да се доближим до а, границата на допустимата грешка от 2%. Uh... Има лостове за намаляване на тази грешка и предлагам да говорим по-сериозно на тези теми за в бъдеще, когато е, изпълняваме процедури по освобождаване от отговорност. Можем да се намис... замислим какво да предложим на комисията да подобри в е, следващите години трябва да поговорим за това какво трябва да се направи за подобряване на системите за управление и контрол в държавните членки, да поговорим за това как могат да стават по-бързо и по-добре финансовите корекции. Трябва да поставяме своите изисквания към новия инструмент за декларацията за достоверност и точно, точност на отчетите освен това трябва да говорим за нетните корекции, тогава, когато държавите членки не откриват собствените си грешки. Мисля, че това би било важен инструмент за подобряване на нещата. Освен това, комисарят Чемета също а, обърна внимание. Die EU und die Kommission dafür verantwortlich sein, dass die е много вярно. Защо Европейския съюз и комисията трябва да отговарят за грешки, допуснати в е, държавите членки, примерно при е, процедури по обществени е, поръчки? Това е въпрос, по който трябва да се замислим. Също така трябва да помислим как могат да се подобрят нещата в областта на селските региони. В следващите дни при нас ще дойде комисарът Чолош и както всяка година ще се изправи пред бюджетната комисия и ще обсъди с нас как да се подобрят нещата с нарастващия процент на грешката. И не на последно място политиката в областта, на научно-изследователската дейност. Тук комисията наистина носи цялата отговорност и се радвам, че ресорният комисар е една от първите, която ще дойде на нашето изслушване, т.е. на изслушване в нашата а, комисия, защото наистина е много интересно как тя оценява нещата и е как, как оценява констатациите на сметната палата. Ще ни е интересно да чуем какво предлага тя, за да се подобрят нещата с процента на грешката. Уважаеми колеги, в последните две процедури по освобождаване от отговорност започнахме да очертаваме един минимум от приоритети, които представяме пред комисията и за които смятаме, че ако се осъществят, ще се намели процентът на грешката господата Макакис и Кристофър Фелдер, които бяха докладчици по освобождаването от отговорност преди мен, започнаха с тази линия. Аз се старая да я продължавам. Старая се да наблюдаваме какво прави комисията по реализацията на нашите предложения. Ние трябва да следим тези процеси и естествено трябва да си правим съответните изводи от докладите на Сметната палата. Един от тях е сред приоритетите ни да бъдат изводите за това, което може да се подобри през следващия проектен период 2014-2020 година. Сега имаме шанс наистина да намалим процента на грешката съществено и да харчим много по-разумно парите на европейския данакоплатец. Смятам, че си струва да опитаме. Благодаря. Благодаря на колегата Гайер. Той е един от докладчиците по освобождаването от отговорност и очерта много важни проблеми, по които се изтрува сега да проведем дискусия. Имам дълъг списък от желаещи да вземат думата. От името на НП кой ще говори? Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от е, колегата Гайер и няма да го повтарям. Да, действително, докладът на Сметната палата е изключително прозрачен, за което поздравявам господин Калдера. Той, освен това, е понятен, е, лесно се чете, добре е структуриран, по-добър е от предходни доклади и наистина дава възможност човек бързо да добие представа за състоянието на нещата. Очевидно през 2009 година е, е била най-лошата година за процента на грешката, но слава Богу тенденцията се преобръща през 2010-2011 година. Така че бих искал да попитам за основната причина – за това. кои са основните критични е, точки според вас? Защо расте процентът на грешката? От статистиката горе-долу става ясно в кои области е най-голямата грешка. Ето го, е, беше спомената политиката в областта на научно-изследователската дейност. Нас ни изненадва тези 7,7% в областта на развитието на селските региони. Аз имам по-друг опит в това отношение от собствения си регион. Там наистина по много прозрачен начин става изразходването на средствата. Видяхме вече, че основната отговорност е у самите държави членки и до голяма степен те сами носят вина за високия процент на грешката. А сега е решаващият момент на преговорите за ориентирането на структурните фондове. Така че ме интересува да попитам какви изводи си прави Сметната палата във връзка с предстоящите преговори и какви подобрения очаквате от тях. Също така искам да изтъкна една друга тема, която за мен е много важна. Обществените поръчки, те са обект на сериозна критика, критика и искам да обърна внимание на това, че е, нещата трябва да бъдат обвързани с спазването на е, законодателството. Именно а именно поръчка да се възлага само тогава, когато е, са спазени всички европейски разпоредби. Искам да кажа, че обществените поръчки трябва по-тясно да се обвържат с европейското законодателство. Освен това, е, ние е, оправомощихме държавите членки сами да сертифицират своите аудиторски органи. Аз бих попитал дали комисията не трябва все пак е, да поеме по-голяма част от отговорността си по отношение на сертифицирането на тези органи в държавите членки. И една последна тема, която така ме тласка към дълбок размисъл. Господин Калдейра, пишете в доклада, че генерална дирекци... генералните дирекции селско стопанство, регионална политика и развитие и сътрудничество не се придържат към, дори не споменават в докладите си аспектите за е, ефективно управление на средствата. А всъщност върху тях се разпределя толкова голяма част от бюджета, питам се дали от това не следва нещо. Разбира се, че имаме обвързаност с стратегията 2020, индикатори за резултатите в структурната политика, фактор, който играе роля и в регионалната политика и ще донесе очевидна полза за Европа. Защото като погледнем процента, например, на хората, които напускат училище и така нататък, това, което искам да кажа е, че е, много по-сериозно трябва да се ориентираме към финансовия резултат, към ефективността, по който начин ще постигнем и повече яснота и прозрачност в европейската политика, защото вероятно ни очакват още изненади по отношение на резултатите от изпълнението на тази политика. И в заключение бих се радвал а, комисарите комисаря днес и комисарите, които отново ще дойдат на изслушване при нас, да отговорят на тези въпроси, които задавам. Защото, повтарям, а, в момента решаващата фаза в много тристранни преговори, особено по отношение на структурните, аграрните фондове и т.н. Какво е мнението на Сметната палата? Председателят. Благодаря на колегата Пипер. От името на Алде. Господин Милдер има думата. Благодаря, господин председател. превръща се в традиция почти а, празник представянето на доклад и данни от Сметната палата. Не съм очуден, че за 18-ти път а, заключението е отрицателно. За мен това е лошо. Господин а, комисар, вие почти се поздравихте. Казвате, че поради това ситуацията е стабилизирана. Дава се ново обяснение и се казва, че 3,9% процент грешки, като се отчетат финансовите корекции, стигаме почти до 2%, което било много удовлетворително. Чудя се дали Сметната палата споделя тази оценка. Аз лично не я споделям. Мисля, че ситуацията според мен никак не е положителна. Тенденцията не е към стабилизиране, а към влушаване 3,3%, 3,8% миналата година и 3,9% сега. Това по никакъв начин не е подобрение. Големият въпрос е какво можем ние като парламент да направим. През последните няколко години увеличихме глобите и санкциите. Това не помогна. През последното, в последното междуинституционално споразумение поискахме годишен, да има годишен резюме е, едва миналата година тези обобщения станаха публични. Е, с малко закъснени, но по-добре късно, отколкото никога. На нас те ни бяха представени в оригиналния език. За мен това е проблем, защото аз не говоря чешки. И този контрол следва да се подобри. Най-важното през последната година и никой не спомена това е факта, че имаме нов финансов регламент. Какъв, е, каква е оценката на Сметната палата за евентуалния ефект? Как смятате, че ще се подобрят нещата, защото парламентът отдавна работи за упростяване на процедурите, резултатите са на лице. Хубаво ще, хубаво ще бъде да чуем някакъв коментар за евентуалния ефект. За парламента най-важното е това, че в държавите членки някой трябва да поеме политическа отговорност, тъй като там се харчат от средствата. В основата на демокрацията е поемането на политическа отговорност. Парламентът иска държавите членки да дадат декларация на съответно ниво. Федерално ниво или на централно ниво, но някой трябва да поеме политическа отговорност. Знаем, че четири държави членки правят това от ние повтаряме, че, че това е много важно. То е записано и в финансовия регламент. Нямаше ли да бъде добре Сметната палата да анализира резултатите в тези четири държави членки, които издават такава декларация? Резултатите там по-добри ли са, отколкото в други държави членки? Или пък че няма особена разлика. Не съм никак удовлетворен от резултата на Сметната палата. Мисля, че след следващите избори, които са след година и половина, имаме още една година преди, съвет, преди палатата да издаде следващия доклад, как може парламента да обоснове факта, че ние даваме освобождаване на отговорност от комисията, в изключение на една година, при наличието на отрицателен доклад от Сметната палата? Това е въпросът, който следва да си зададем. Можем ли да продължаваме да освобождаваме комисията отговорност при отрицателни резултати? Благодаря на колегата Мулдер. Сега от името на Зелените. Благодаря. Искам да благодаря на Сметната палата за извършната от нея работа. Аз не успях да прочета целия доклад, но на пръв поглед той изглежда много подробен и и много полезен предвид на всички графики, които се съдържат в него. Господин Калдейра, вие идвате тук всяка година и всеки път чуваме едно и също. Разбира се, това съвсем не е по ваша вина. Но аз започвам леко да се дразня. Няма напредък. И това, което е особено неприятно, е, че това е първата бюджетна година, в която комисията носи пълна отговорност. Преди една година можехте да кажете, е, че някои от комисарите не са били, е, още не са били на този пост, но в е, този случай става дума за бюджет под отговорност на комисията Баросо 2. Когато чувам комисарият Шемета, е, да казва. Всъщност, господин Шемета, ние имаме добри взаимоотношения, често идвате тук, но вие днес ни изне... произнесахте едно дълго слово и се чудя дали вие и другите комисари живеят в истинския, в реалния свят. Вие казвате, че сме на прав път. Цифрите, които аз виждам от сметната палата, съвсем не говорят за това, че сме на прав път. През 2006 година грешката беше 7,3%, след това стана 3,8%, но тази тенденция към спад беше прекратена. Да, от 2009 година насам сам се добави допълнителен половин процент. В моите представи това не е движение в правилната посока. В доклада на Сметната палата виждам, че политическите области, в които има висок процент от грешки, околна среда, рибно стопанство, селско стопанство, транспорт, регионална политика, енергетика, заетост, научно-развойна дейност, ами това е горе-долу целият бюджет в две области, и двама колеги го казаха изрично, процента, в процента от грешките нещата се подобрява. Селското стопанство 2,3%, развитие на селските региони също, защото там имаме връзка с държавите членки, научно развойни дейност 0,3% и това е важно. В процента грешки там имаме висок процент в транспортния сектор, например. Съгласен съм с господин Мулдер за отговорността на държавите членки. Вие казахте това в вашето изложение, господин Шемета. И това е казано пределно и ясно в доклада на Сметната палата. 60% от грешките в регионалната политика е трябвало да бъдат установени от националните власти. Също беше казано и за миналата година няма никакъв напредък. И в нашето сътрудничество с Сметната палата и след казаното от господин Милдер, ние трябва да потърсим някакъв метод. Пред няколко години парламентът се опита да накара държавите членки да поемат своята политическа отговорност. Ние опитахме абсолютно всички а, е, варианти да ги накараме да влязат в правия път без успех. Не можем да кажем сега, че, е, че комисията си върши както е, както трябва, след като има грешки. Това трябва да бъде нашата задача в сегашната процедура. Ние трябва да поискаме комисията да ни каже много точно как може да намали процента от грешки, как да се промени тенденцията и да се определят ясни срокове. След това да се каже пределно ясно на съвета и сегашното председателство. След няколко седмици те ще дойдат при нас, за да ни кажат как ще подходят към освобождаването от отговорност и този път нека да подходят сериозно. Свидетел, присъствал съм на множество процедури. Председателството на съвета никога не се отнася сериозно към тази процедура. Това не е повод за сериозна дискусия. Просто го отмятат по формален начин. Това не трябва да бъде така. Ако погледнете отговорността на държавите членки, отговорността на съвета, както е отразено в Сметната палата, това са двете послания, които трябва да изпратим. Да поискаме председателството да дойде тук и да даде своя принос днес да ни произнесат половин часова реч. Ще спра до тук, защото не можах да прочета целият доклад с нощи. За разлика от това, което беше обещано, аз не го намерих в почтата си. И сега трябваше да го прехвърля набързо, затова и, е, изказването ми беше кратко. Благодаря сега от името на Обединената левица. Сьорен. Е, е, е, Благодаря много за предоставената възможност. Благодаря на Европейската сметна палата за доклада. Имам три въпроса и една по-обща бележка, която също искам да споделя. Първият ми въпрос е е за израза, използван от председателя на Сметната палата, свръхдеклариране на разходи е използван ният израз. Много интересен подход. Особено ако това представлява грешка. Можете ли да ни кажете колко а, примера имате на обратното. Не до, не до деклариране на разходи, т.е. деклариране на по-малко разходи от реално направените. Ако има наддеклариране, това ще означава логически, че в някои случаи ще имаме обратното положение, когато имаме недостатъчно деклариране, това ми е първият въпрос. Втория въпрос се отнася до Европейския фонд за развитие. Има приложение към електронния вариант и в него проверихме, че очаквания процент грешки в плащанията значително се увеличи от 3,4 на 5,1%. Много ще се радвам да чуя коментар откъде идва тази драстична отрицателна тенденция при плащанията от Европейския фонд за развитие. И третият ми въпрос е по темата земеделие. В областта на селското стопанство имаме е, доста голямо увеличение на процента грешки. Според данните, с които разполагам, не знам дали вие ще ги потвърдите, през 2011 година е увеличен броя на проверките в селското стопанство. И ако е така, то тогава логически при повече проверки се установяват повече грешки. И от тук процента расте. Виждате ли някаква връзка между увеличения брой проверки и увеличения брой грешки? Какви изводи си правите? И дали същото разсъждение ще е валидно и за останалите области? Тоест, ако в други области бъдат проведени повече на брой проверки, то тогава ще се установи по-голям процент грешки. Това са трите ми въпроса, а сега имам един по-общ коментар. През периода 2006-2009 имаше намаляване на процента грешки. Също така, комисията заяви, че това се дължи на нейните усилия и инициативи. Всеки му заслуженото, разбира се, ако са го направили – но през 2010 година тенденцията се преобърна и комисията каза, е, това е случайно, това е съвпадение, това е само за една година, добре. Но ето, за 2011 година тенденцията продължава да е неблагоприятна. Пак ли имаме съвпадение? Пак ли имаме неблагоприятно стечение на различни фактори? или Европейската комисия носи отговорност, както с радост поемаше отговорност, когато нещаха, нещата вървяха добре. til år i oplevet, det bliver værre. Как ще се обърнем към избирателите, когато три години подред непрекъснато се влушават резултатите? Ако до година няма подобрение, то тогава ще се озовем в положение, което ще е много трудно. 18 години подред прилагаме тази процедура. Веднъж имаше отказ от освобождаване на отговорност. Сега втори път ли трябва да направим същото? Как ще обясним на избирателите, че три поредни години има проблем? Нещо трябва да се направи. Благодаря. Благодаря. Господин Епинг и след това госпожа Андреас. Е, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Ehm, Благодаря, господин председател. Горе-долу си представям как, сте чувств... как се чувства господин Шемета. Аз съм работил за неговия предшественик, господин Калас, който също отговаряше за бюджетния контрол. Много добре помня, че е, ежегодно влизахме треперейки в тази е, зала, за да се подложим на разпъване от страна на депутатите. Много малко неща са се променили от тогава. Да, има причини за повишаване на процента е, на грешката, но някои от причините са заложени и в самия бюджет а, бюджетната комисия в този парламент настоява за все повече правомощия на Европа, все повече средства за Европа. Миналата година имаше бюджетен излишък от 1,5 милиарда, през 2010 година бяха 4,5 милиарда. Искам да кажа, че Европейския съюз очевидно разполага с достатъчно средства и за това се питам, защо непрекъснато искаме да увеличаваме бюджета, след като не съумяваме да го харчим като хората. Ето, Повтори се няколко пъти, че това е 18-та отрицателна поредна оценка в областта на развитието на селските региони, в областта на екологичната политика, отново има висока, висок процент на грешка. Очевидно не сме в състояние да смъкнем процента към допустимата грешка от 2%. А може би очакванията ни са нереалистични. Може би тукашната бюрокрация всъщност носи голяма вина, защото това е една тежка бюрократична структура в Брюксел, която решава какво ще се прави в тази или онази страна. Брюксел диктува как да се уреждат нещата в държавите членки. Това е бюрократичен метод, който според мен се натъква на своите граници. И искам да задам въпрос. Става въпрос за главата за Европейския фонд за развитие. Виждаме, че там процента на грешката е 5, цели 5. Затова искам да попитам а, Как гледате на това явление? Значи, Европейския съюз дава пари на Хаити, но това е страна, която няма опит в областта на контрола и управлението на средствата. Значи, проверява ли се как се управляват средствата или се проверява само дали са достигнали до получателя? Проверява ли се на място? Благодаря. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Искам да напомня контекста, в който разискваме годишния доклад на Сметната палата. Преживяваме криза. Европейската комисия и парламентът настояват за 7% увеличение на бюджета за 2013 година. Искаме също така 5 годишно увеличение за, 5, за следващата многодишна финансова рамка. Говорим за процента грешки, но аз обръщам внимание на честотата на грешките. Тревожно е, че 50% от операциите в, в по-голямата част на бюджета са засегнати от голям процент от грешки, т.е. повече от 50%. Казва се, че държавите членки носят своята отговорност. Аз не съм съгласна. Мисля, че Европейската комисия носи най-висшата отговорност, тъй като тя има правомощието да спре плащанията тогава, когато се натъкне на нередности данакоплаците дават парите на комисията и комисията е тази, която има правомощията да дава финансиране или да прекратява финансирането, когато се използва неправомерно. Искам да попитам господин Калдейра дали се е натъквал на ситуация, в която комисията е спирала плащания при установени нередности. Много се каза за това, че грешката не е измама. Според мен, декларация на недопустими разходи е измама в държавата членка, която аз представлявам. Това би довело до затвор за отговорното длъжностно лице. И за това искам да попитам, действително смятате ли, че грешката не е измама? Тук се казва, че декларацията от страна на държавите членки би била решение. Не съм съгласна. Държавата членка като цяло не може да поеме отговорност за разходи, които се управляват от различни органи в страната. Според мен решението трябва да бъде парламентът да откаже да даде да освободи комисията от отговорност. На последно място, господин Калдер говори за справедливи отчети. Аз бих искала да чуя уверения за тази честност, защото през 2011 година комисията ни каза през февруари, че има недостиг в бюджета от 4 милиарда. През април е имало излишък от милиард и половина. Нямам опит в организация, в която разликата между резултатът от бюджета да е, е била толкова голяма в рамките на два месеца. Също така в миналогодишния доклад вие споменахте лошата отчетност на предварителното финансиране. Тази година не споменавате този въпрос. Бихте ли коментирали, господин Калдейра? Благодаря, госпожо Андреасен. Събираме въпроси. Още двама души са поискали да се изкажат. Ще им дам думата и след това ще дам думата за отговори. Ингебор Гресле. Благодаря. Господин председател, докладът тази година е много интересен. Както каза господин Пипър, той е по-прозрачен, в сравнение с предишните години. Опитвам се да видя дали здравеопазването е включено в сълскостопанския сектор. Много е интересно това, че критериите и извадките се променят. Общото управление се смесва с прякото управление и това означава, че резултатите се смесват и замъгляват когато говорим за различни видове управление. Това малко ме дразни и се опитвам да видя какви промени са настъпили, защото е, въвеждането на промени в движение води до липса на прозрачност. Сега обаче имам няколко въпроса. Говорим за структурни фондове, регионална политика, енергетика, е, и тук има смесване на различни видове управление. Няма прозрачност, така че е трудно да оценим резултатите. Изследвания и вътрешна политика. Когато говорим за кохезия, се оказва, че нещата много са се влушили. Само всяко пето плащане не е засегнато от грешки. Това означава, че повече от 4 плащания имат са засегнати от грешки, което е много. Мисля, че имайки предвид а, контекста на криза, е редно да видим какво става в кохезионната политика, как се управляват тези средства, защото има проблеми при администрирането. Това е първото. Така че ще ви помоля за уточнения по Кохезионния фонд. И това смесване, което споменах, е всъщност вторият ми въпрос. И накрая на неизплатените задължения, ако Европейския съюз поема 100%, как оценява палатата резултатът? Имаме исторически натрупани високи нива. Не, на тази основа не е необходимо да предоставяме съфинансиране. Какви са вашите заключения? Имайки предвид този високия процент неизплатени ангажимента, ангажименти, защо, защо не се изразходват тези средства? Искам да чуя няколко думи за качеството на външните проверки. С голямо разочарование установих високия процент грешки при тези одити. В повечето, повече от 50% от случаите има висок процент грешки. При 25 проверки в 14 има грешки. С други думи, ние не можем да разчитаме на тези, които би трябвало да са експерти и които са натоварени с задачата за извършване на одит. И ако комисията не може да разчита на тях, какво, да, какво за Бога да направим? И не на последно място, господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Както и всички останали, искам да благодаря на Сметната палата за доклада. Хубаво би било да получим доклада малко по-рано. Не беше много лесно да го прочетем толкова бързо и да разберем къде са най-сериозните проблеми. Моят въпрос е към председателя на Сметната палата. По отношение на данните в този доклад и предишни доклади, надежни ли са тези данни? От 1998 година насам комисията ни казва, че не може да получи надежна информация от държавите членки. Следователно, не могат да бъдат държани отговорни за данните от комисията. Това създава впечатлението, че държавите членки нямат желание да предоставят информация, отнасящо се до измамите. Съгласен съм с колегата, който спомена и повдигна този въпрос, когато говорим за дефиницията на грешката. Малка е разликата между грешката и измамата особено тогава, когато става дума за започнали правопри... мерки по правоприлагането. Мисля, че основните принципи, за, е, на които почива използването на европейския бюджет, когато се присъединихме към Европейския съюз, основното ни желание беше да се освободим от всички недостици, недостатъци е, в нашите страни, свързани с използването на европейските средства. Но подкрепата на Европейския съюз в определена държава членка възлиза на не повече от 5 до 10% от националния бюджет. Следователно е абсолютно наложително тази финансова подкрепа на Европейския съюз да бъде много добре насочена. Годишният доклад, който обсъждаме днес, съдържа констатацията, че в сравнение с 2010 година опасността от, грешка, от грешки се е повишила от 400 милиона на 1 милиард евро. На 2 милиарда огромна разлика, което говори за това, че въпреки, че процента грешки се е повишил слабо, паричният израз е много сериозен. Съгласен съм също така, че трябва да централизираме принципите, на чиято основа се е, използват европейските средства. Твърде често след избори в държавите членки на власт идват нови хора, назначават се нови лица в един или друг сектор, които не са подготвени да прилагат сложните правила. Ето защо още сега трябва да започнем да обсъждаме основните принципи, на които ще почива използването на средствата на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да излезе със своите идеи по въпроса и може би по този начин ще избегнем проблемите, които обсъждаме за 11 път. Сега ми позволете да дам думата на господин председателя Калдера и господин комисаря Шемета да отговорят на въпросите. Кой желая да започне? Господин председател. Uh, <clears throat> you, Chairman, I... Благодаря, господин председателю. Много съм ви благодарен за изказванията. за извършената работа от Сметната палата. Сърдечна благодарност изказвам на уважаемите членове на парламентарната комисия. В едно изказване а, ни похвалиха, че сме прозрачни. В следващо ни окориха, че не сме достатъчно прозрачни което означава, че е, много е трудно да се отговори на всички изисквания. Наистина, сравнимостта във времето е много сложен въпрос. Надявам се, че сме успели да представим промените по прозрачен начин, с по-задълбочен анализ, така че парламентарната комисия да може да изясни по-добре за себе си проблемите в областта на политиката на регионално развитие и сълскостопанската политика. За всяка промяна посочваме каква е промяната, какво е финансовото измерение и как се сравнява с сходен показател за други периоди. За мен това е прозрачност. пета поредна година се извършват плащания по текущия програмен период. Тези плащания имат различен профил, но тяхното управление и контрол обхващат всеки етап от извършването на плащанията. Може би се повтарям пета година подред. Трябва да ви кажа, че в почивните дни погледнах всичките си речи и виждам, наистина се повтарям. Но няма как. Пета година подред казвам, че трябват опростени схеми, ясни цели, лесно измерване на резултатите и економически целесообразни механизми. Ето това иска сметната палата – и това изразява в своите становища по секторните предложения, обсъждани в момента за селското стопанство, за фондовете за регионално развитие, за сближаване и така нататък. Подчертавам още веднъж, че надзорната роля на Европейската комисия трябва да се засили, а за целта са необходими съответните механизми – и ясен економически целесообразен контрол върху изпълнението и прилагането на новите инструменти. Що се отнася до нашето становище за новия финансов регламент, ние ясно го изразихме. Ако секторните правила следват нормите на вече приятия финансов регламент, Ами, направи впечатление, че към него вече има приложени няколко декларации преди още той да влезе в сила. Четири или пет декларации от Европейската комисия, още толкова от съвета. Това означава, че не вървят лесно преговорите и поне като отправна точка всяка от институциите трябва да изясни за себе си как тълкува неизпълненията. Трябва да изчакаме изхода от преговорите и смятам, че дори при упростяването на правилата за обществените поръчки, Сметната палата още през 2011 година даде своето становище по въпроса. Там ясно Посочихме колко необходимо е да се опростят правилата за обществените поръчки, без да се посяга, разбира се, на принципите на единия пазар. Господин Молдер също така недвусмислено попита какво можем да очакваме от новия финансов регламент. Трябва да видим как ще се е, регламентира на секторно равнище първо. Аз бих проявил повече благоразумие, бих изчакал преди да давам оценки. Ако направим съответните изчисления с приспадането на грешките, ще излезе, че реално процента грешки е по-малък. Аз бих бил по-предпазлив. Не бих изваждал финансовите корекции, защото финансовите корекции а, се извършват през 2011 в този случай, но те се отнасят до плащани от предходни години. Затова а, така се замъглява картината. Не бива процента грешки да се а, приема като брутно число, от което трябва да се извади финансовата корекция, тъй като тук ще смесим различни периоди. И резервите, изразени от Генералната дирекция, ясно посочват къде точно са проблемите. В интерес на прозрачността трябва да работим в тази посока със съответните мерки. Беше поставен въпрос, защо има толкова много грешки, установени в селското стопанство и развитието на селските райони. Какъв е проблема там? Господин Пипер в началото попита, защо се получава така. Според мен в доклада ние сме дали обяснението. Системите за плащания в тези конкретни области не се прилагат пълноценно. Те не са в състояние да предотвратят грешките. И аз ви дадох един ясен пример. Пример на провал още на първата линия на контрол. Когато разплащателната агенция не контролира изцяло. Ето това нарекох аз първата отбранителна линия и тя се намира в държавите членки. И оттам трябва да почне защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Разбира се, че и националните правила на държавите членки имат значение защото ние поставяме условия за допустимост. Но конкретното съдържание на допустимите разходи не се определя на европейско равнище, а на национално. Всяка държава членка решава какви разходи при нея ще бъдат допустими или не. Ето откъде идва изискването за опростяване. Ако видим какво е предложението за следващия програмен период и за следващият а, рамков а, регламент, съвсем ясно е на къде трябва да вървим. Имаме 46 пласта на, или системи за управление и контрол. Тук може да се постигне много. Толкова а, въпроси ми бяха зададени. А, бих отговорил и писмено на уважаемите членове на парламентарната комисия, ако желаят и са съгласни, но преглеждам тук бележките си. Ако има повече контрол, това означава ли, че ще се установяват повече грешки? Беше зададен такъв въпрос. Аз не знам на какво се основава вашия въпрос. Като се замисля, вероятно да. Но в селското стопанство по-големия брой грешки не се дължи на по-големия брой проверки. Защото ако проверките се извършват както трябва, ако контрола е на място, няма да има толкова грешки. Ние се връщаме назад и установяваме с задна дата, че контролът е бил неправомерен. И съжалявам, че ви давам все един и същ пример. Но когато една гъсто обрасла гора, обявена за пасище, това означава, че не са актуализирани националните карти. Всяка държава членка е длъжна а, да извършва контрол на национално равнище на извадка от 5% от проектите. Но това е невъзможно да се направи, ако нямаме актуализиран кадастър, ако не са ясно посочени в, в картите и в базите данни съответните имоти с тяхното предназначение и реално ползване – това е слабост на контрола. И това обяснява защо има по-голям процент грешки в селското стопанство и развитието на а, селските райони. Контрол има, но той не се осъществява пълноценно. И от тук аз мога да изведа отговора на вашия въпрос. Не, по-големия брой проверки не означава повече установени грешки. Причините за повишаването на процента грешки са ясно обяснени в доклада. Генералната дирекция дава уверения за правомерното освояване на средствата и можем да дадем конкретни примери. Наши аудитори извършват проверки на място и установяват нередностите. Така че зависи как е, е съставена извадката, но позицията на Сметната палата е принципна и е ясно. Беше зададен въпроса за частотата на грешките. Ние е, също сме обезпокоени, че в сравнение с миналата година частотата на грешките е, се повишава в някои области повече, отколкото в други. Когато говорим за честота на грешките, обаче трябва да сме наясно какво имаме предвид. А, и да не объркваме понятието честота с понятието най-вероятна грешка. Честотата а, на грешките а, се измерва според популацията, която а, е включена в извадката. Например, ако правим проверка на една промишлена а, верига, примерно в автомобилостроенето, бихме могли да установим, че в 44 от произведени, от всеки 100 произведени автомобила има слабости и наредности. Значи ли това, че двигателят е негоден в 44 автомобила. Не, това означава, че има установени грешки и нередности, но те трябва да бъдат количествено измерени и така преценени. Можем да направим разчети и да кажем, че за последните три години с всички отклонения и колебания, които са неизбежни, поради някои отклонения и в извадката плащания, които се проверяват. Така че те винаги ще съществуват. Но връщам се на основната си мисъл. През последните три години интервалът, в който е, се наблюдават най-вероятните грешки, се запазва стабилен. Но пак казвам, при спадането на финансовите корекции ще замъгли картината и аз мисля, че да кажем, че с тях падаме под прага на същественост от 2% е неправилно. А ние имаме доказателства, че е, Европейската комисия е спирала плащания поради грешки и нередности. В доклада са дадени примери за случаи, когато Европейската комисия е събрала неправомерно изплатени суми. Примерно за обучение по линия на Европейския социален фонд, за оборотни средства. Е, същото се отнася и до политиката е, в областта на научните изследвания. Там комисията вече е предприела мерки. И най-сетне няколко думи за въпросите на госпожа Гресле и останалите оратори към края. Защо външния одит е ненадежден? Кой разчита на външни аудитори? Подчертаваме този момент, особено когато е извършен одит и той реално не е установил проблем, който Сметната палата след това установява. Ще видите в нашия доклад, че дори по големи проекти трябва да се а, направят корекции, въпреки дадените становища от външни аудитори, които не са установили грешките може би е, с процеса на сертифициране, трябва да се види е, дали ще бъде по-надежно подаването на информация. Ние смятаме, че подаването на информация от държавите членки е важен елемент и за това можем да извлечем такава полка от доклада и призоваваме Европейската комисия да продължи да работи предимно по економическата целесообразност на изразходването на средствата, като разбира се, за по-надежна информация трябва да се разчита и на държавата, държавите членки. В областта на политиката на сближаване, наистина, честотата на грешките е по-голяма. Но нека да внимаваме. Кохезионния фонд и политиката на сближаване са съвсем различни, защото имаме такова групиране на главите в нашия доклад по области или групи политики. И за това моля да разграничаваме Европейския кохезионен фонд от политиката на сближаване и това е важно, защото там проблемите са малко по-различни. Нямаме тенденция, която рязко да се отличава от останалите. В началото има известно забавяне. Една съществена промяна спрямо предходният период е изискването Европейската комисия да сертифицира управляващите органи в държавите членки, които контролират освояването, изразходването на средствата. И това се оказа положителна стъпка. В социалният фонд, например, когато се въведе а, е, тази а, е, оценка, а, е, това доведе до много положителни резултати. От друга страна обаче а, се забавят първоначално плащанията, особено по линия на Кохезионния фонд и структурните фондове. Държавите членки е, искат възстановяване на средства в по-големи размери, но това е естествения цикъл на е, процеса и това създава проблеми с паричните потоци за Европейската комисия. Нека тук също да е, ги отличаваме от бюджетните прогнози. Бюджетните прогнози са нещо отделно. В края на краищата имаме края на периода, когато имаме отчетите и там вече имаме реалните резултати. Разчетите могат да бъдат само предварителни. Аз лично не смесвам прогнози, разчети и отчети. Мисля, че твърде пространно се изказах, господин председателю. Напълно съзнавам, че не можах да отговоря на всички е, въпроси е, и с удоволствие бих дал писмени отговори на тези, на които не успях да се спра. Благодаря. Е, Благодаря на господин председателя Калдейра. Знам, че той трябва да напусне заседанието след няколко минути, затова ще си позволя а, да взема повод от нещо, което казахте, а именно, че от години Сметната палата обръща внимание на това, че е необходимо финансовия регламент да бъде а, променен по посока на упростяване на процедурите и а, посочване на ясни цели, както за комисията, така и е, за държавите членки. В духа на Гетевия Фауст можем да кажем, че човекът е човек, когато се стреми, а когато говорим за процент на грешката, трябва да се стремим да я преодолеем, но не а, е, самоцелно Основният ни стремеж трябва да бъде да се учим от грешките си. И е важно това, което се казва от години във вашите годишни отчети се посочват едни и същи нередности, а, отрицателни моменти и те не се преодоляват. Естествено, че никой не е безпогрешен, но да се повтаря непрекъснато една и съща грешка и да не се мърда от място в определени области, мисля, че е, това трябва да ни накара нас като депутати да бръкнем с пръст в раната. За това казвам, че е, Отчетът на Сметната палата за нас е важен инструмент. Смятам, че и за комисията е не по-малко важен този доклад като инструмент, защото привнася малко по-различна перспектива. Господин председателят Калдера обърна внимание колко е важно да има случайни проверки. При случайните проверки някои неща а, се проявяват, но някои не. Това е просто една методика. Да, тя е полезна. Но от името на нашата комисия бих казал, че както годишният отчет, така и специалните доклади на Сметната палата за нашата комисия, за нашия парламент са изключително важни инструменти, защото ние гледаме тук от гледната точка на европейския дънакоплатец. Сега започва процедурата по освобождаване от отговорност. Ще я започнем с изслушване на съответните ресорни комисари тук в нашия в нашата комисия. А сега, господин Калдера, позволете ми да ви благодаря на вас лично и на целия ви екип за отличното сътрудничество. Благодаря ви. Ja, wir verstehen, dass Herr Caldera jetzt andere Verpflichtungen hat. Проявяваме разбиране към гъстия график на господин Калдейра. Но нека да дадем думата на господин комисаря Шемета. Моля ви, обърнете внимание и на въпросите, които засягат подхода на комисията изобщо, не само по ресори. Това, което прави комисията в отговор на изводите на Сметната палата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък uh, uh, в uh, отговора на въпросите. Нямаше много въпроси отправени изрично към комисията. Най-общият въпрос е как да се направи оценка на процента грешки през 2011 година. Мога само да повторя това, което казах, именно, че 3,9% е добър резултат, особено имайки предвид факта, че всички програми вече е, се изпълняват. Е, ако 2009 година имахме 3,3%, а там плащанията бяха предварителни плащания. Междинните окончателни плащания бяха много малко, а при тях е, опасността от грешки е много по-висока, отколкото при предварителните плащания. В момента всички, при всички програми сме достигнали етапа на междинни и окончателни плащания. При всички тях процента грешки е под 4. Трябва да отчитаме и промяна в методологията на Сметната палата. И разбира се, трябва да отчитаме факта, че вече всяко усъвършенстване, всяко подобрение се постига по-трудно в сравнение с пред няколко години, когато процента грешки беше 7,3-6,9. Така че ние трябва да отчетем това, че достигаме до а, границата на възможния напредък. Съсметната Сметната палата обсъждаме въздействието на корекциите и възстановяване на сумите. Системите за управление и контрол на комисията имат многогодишен характер. Одитът на Сметната палата се извършва годишно и когато отчетем възстановяването и корекциите, които през 2011 година бяха процент и половина, ще видим, че става дума за значителна величина. Съгласен съм с председателя Калдейра, че те не винаги се отнася до 2011 година, но факторът е много важен, защото когато стигнем до края на многогодишната финансова рамка, всички корекции и възстановявания ще имат ефект върху оценката на процента, на остатъчния процент грешки. Ето така гледам на ситуацията като цяло. Мисля, че трябва също така да отчетем е, постигнатия напредък в областта на кохезията от 7,7 на 5,1% и фактът, че разходите вече са се стабилизирали. Това е стъпка напред в социалния фонд. Вече сме достигнали до процента от грешки, който е на прага на същественост. Искам да подчертая и един много важен въпрос. Може би за първи път оценката на риска в, годишната, в, доклад, в годишния доклад за дейността на Генералната дирекция съответства на оценката на Сметната палата. Това означава, че системите са се усъвършенствали от гледна точка на съставянето на годишните доклади. Не мога да не подчертая, че с всяка резерва и във всички области, в които има повишаване на процента грешка, като за развитие на селските региони, научно-развойна дейност, резервите са били изразени от генералната дирекция. И това не е чисто и просто резерва. Тази резерва предполага план за действие от страна на генералния директор – за решаване на проблемите, установени с резервата. Мисля, че моите колеги от комисията, които ще дойдат тук да говорят за селско стопанство, за кохезия, научно-развойна дейност, ще представят подробности по плановете за действие, които бяха приети от е, съответните генерални директори. Що се отнася до нашата бдителност и прекратяването на плащанията, нашата бдителност се запазва. Това се оказва много мощен инструмент. Когато установим наличие на проблем в държава членка, членка прекъсваме плащанията, а, през 2011 година направихме 91 спирания за 2,6 милиарда. Тази за тази година а, сме платили, сме спряли плащането 89 пъти на обща стойност 3 милиарда. Както виждате, тези дейности дават резултати. Възниква и въпроса за бъдещето. Съгласен съм с господин Гайер, че трябва да обръщаме много повече внимание на, на националното ниво. Хубаво е, важно е, че съзаконодателите постигнаха споразумение за финансови регламент. Това ще доведе до напреда. Господин Милдър попита за ползата от финансовия регламент. Мисля, че то, тя е голяма ще има годишна декларация за управлението, доброволна политическа декларация, оценка на разходите от контрола и свързаните с тях разходи. Мисля, че финансовият е, регламент е, е стъпка напред, но това не е достатъчно. Необходимо е разпоредбите на финансовия регламент да се отразят в секторните регламенти, особено в областта на кохезионната политика. Разбира се, ние сме заложили много въпроси като обвързаността с условия. В новото законодателство е предвидено такова обвързване с условия, но то се обсъжда интензивно на ниво с законодатели. Също така предлагаме да включим нетни финансови корекции, т.е. ако една държава членка допусне грешки, идентифицирани от нашите проверки или сметната палата, да се намали финансирането да се намали нетното финансиране, което не е възможно според сегашното законодателство, но това е предложение, което среща сериозен отпор от държавите членки. Смятам, че парламента трябва да продължи да настоява за приемането на предложения, направени от комисията. И Накрая искам да благодаря за проведения дебат и както обикновено комисията ще предостави необходимата информация за гладкото протичане на процедурата по освобождаване от отговорност. Аз и моите колеги сме на разположение да обсъдим детайлите по всяка глава на следващи заседания на вашата комисия. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на Генс Гае за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Няма да се впускам в коментари. Просто искам да благодаря на Сметната палата чието членове, за съжаление, се наложи да ни напуснат, тъй като председателят Калдейра дава пресконференция във връзка с оповестяването на годишния отчет. Все пак благодаря на Сметната палата за отличното сътрудничество, за подкрепата, която ни отказаха, оказаха и, и за дадените идеи за полагане на нови усилия по посока на по-добър бюджетен контрол. Благодаря и на комисаря Шемета отново ще се върнем на темата, но вече ще се видим в друг е, състав, защото е, повечето членове на комисията, които носят отговорност за големи дялове от европейския бюджет, ще дойдат при нас на изслушване и ще отговорят на нашите въпроси. Благодаря на всички колеги за изказванията и с нетърпение очаквам усилната работа по освобождаването от отговорност на комисията. Председателят, с това приключихме дебата по представенето на годишния доклад на Европейската сметна палата. Благодаря на всички участници. С това започваме годишната процедура по освобождаване от отговорност. Благодаря, господин комисар Шемета, за това, че дойдохте. Очевидно има много теми, които спешно трябва да се обсъдят. Тъй, че е, позволете ми още от сега да ви кажа да не се отнасяте лекомислено към а, е, повечето препоръки на Сметната палата. Аз съм сигурен, че не се отнасяте лекомислено. Сега ви благодаря и до следващия път.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, I suggest that we continue the session. Колеги, продължаваме нашата работа. Okay. Yes, he's there. Yeah, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage... Уважаеми колеги, предлагам да продължим по нашия дневен ред. Uh, Искам да ви предложа дис... разговорите да продължат извън залата. Ако имате какво да си кажете, моля направете го извън залата, за да можем ние да си вършим работата тук. Уважаеми колеги, повтарям, ще ми се да продължим заседанието, за това ще ви помоля а, да водите разговорите си отвън. Следващата точка е специален доклад на Европейската сметна палата. Става дума за предоставяне на помощ от Европейския съюз, общността на кипърските турци. Докладчик е господин Калфин. Сега ще го помоля накратко да ни въведе в темата. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Става дума за доклад, който е бил разработен от Сметната палата и обхваща значителна част, която е представен за помощ за турската кипърска общност. Помощта се предоставя в съответствие с е, регламент на съвета, прият през 2006 година. До сега има е предо... са предоставени малко по-малко 300 милиона евро по различни проекти. Обхвата на доклада на Сметната палата е оценка на ефективността на финансовата подкрепа за турската кипърска общност и е направено много детално проучване. В самото начало трябва да се каже, че дискусията за помощта за турската кипърска общност повдига въпроси не само свързани с бюджета и качеството на изразходването. Както можете да си представите, този въпрос е тясно свързан с деликатни политически съображения, е, езикови проблеми и така нататък. Виждаме, че дори сметната палата, която си върши много добре работата, обръща внимание на въпроси, които излизат извън тесните рамки на финансирането в самите формулировки виждате, че е трудно да се направи сравнение с други програми на Съюза. Програмата е уникална, имайки предвид партньорите изискванията за правни текстове, гарантиращи устойчивостта на тези проекти, имайки предвид събитията в Кипър и имайки предвид, че регламент е бил прият през 2006 година, бил е прият като временен регламент, чиято цел е била да помогне обединението на Кипър. Докладът на Сметната палата, колегата ще го представи, дава справедлива оценка на проектите. Е, Сметната палата прави констатации за недостатъците в сравнение с други програми. Онова, което прави тази програма, различна от останалите, е политическия контекст. Понякога е трудно да се правят сравнения и да се приемат мерки аналогични на мерки в други области. Тук трябва да се отчита административния капацитет на представителство на Европейския съюз. Преди известно време то беше поставен, то беше поставен под въпрос. Сега има звено в Европейската комисия, което следи изпълнението на тази програма то това звено е част от представителството на Европейския съюз в Кипър. Временният характер използването на механизми, свързани с специфичната политическа ситуация, затрудняват изпълнението и оценката на програмата. Ще изслушаме констатациите на Сметната палата аз ще привлека вашето внимание към факта, че този случай е доста специфичен и не може да се сравнява с други програми. В някои аспекти и се прави паралел с палестински, с представителство в палестинските територии но аз смятам, че не бива да правим сравнение с други програми на Европейския съюз. Трябва да сме наясно, че нещата не могат да бъдат съвършени и ако има някакви недостатъци, те не могат да бъдат отстранени, като се прилагат мерки, прилагани в други части на света – Искам да благодаря на Европейската комисия и да я поздравя за усилията и тази програма да стане максимално ефективна. Благодаря. Да, благодаря ви много, господин Калфин. Иска ли някой да вземе думата? Не. И ще ви информирам, че е, срока за внесене на изменения 12 е ноември, 12 часа на обяд. Е, ще дам е, думата на Сметната палата. Заповядайте. Благодаря, господин председателя. Като увод нямам какво да кажа много по този специален доклад номер 6 от 2012, защото материала е пред вас. Ние сме направили проверка на резултатите, за да установим дали комисията е успяла да управлява предоставената помощ за общността на кипърските турци ефективно. Това беше единственият зададен въпрос за проверката. Не сме правили оценка дали програмата като цяло допринася за постигането на целта да се обедини Кипър, нито пък сме се опитвали да разглеждаме по-общите въпроси, свързани с бъдещето на Кипър. Изводите ни са а, в голяма степен положителни. Комисията се е справила добре с задачата си да управлява програма при много трудни обстоятелства. Средствата са освоени според целите на програмата и са постигнати някои положителни резултати. И, както е обичаят, някои от изводите не са чак толкова положителни. Най-вече провалът на големия проект за обесоляване на морска вода. За други а, проекти смятаме, че устойчивостта а, на резултатите е застрашена или се поставя под въпрос. И накрая, направили сме поредица от препоръки в зависимост от различните сценарии за бъдещето на острова. Толкова по Сметната палата. А сега, тъй като основно темата е доклада представен на вашето внимание, бих преминал към него. Искам да благодаря на докладчика за това, че той е използвал толкова обстойно е, и задълбочено нашия специален доклад номер 6 е, и проверката ни. Но тук има три момента, по а, които мисля, че се излиза извън нашия специален доклад. Първо, точка 11 от текста. Точка 11 гласи – Европейския парламент счита, че за Европейския съюз и предназначението на помощта от Европейския съюз е особено важно да се изясни въпросът каква всъщност е големината на кипърското турско население. Параграф I. Има и в преамбюла подобна а, точка Йота. Не Сметната палата ще коментира политически съображения, така както са дадени тук. Специалният доклад на Сметната палата, който е основа за вашия доклад, прави единствено преглед на изпълнението на регламент 389 от 2006 година, а там не се прави никакво подобно разграничение спрямо турската кипърска общност. Част от помощта е изплатена на физически лица, например студенти, Друга част са средства вложени в инфраструктура за, или за други цели за общо благо на общността. По-нататък, точка 30. В нея се предлага да се акцентира върху по-малки проекти тук стои въпроса за приоритетите. Не Сметната палата определя приоритетите. В нашия специален доклад номер 6 от 2012 година няма ни най-малък намек за несполучлив избор или необоснованост на мащабните инфраструктурни или други проекти. Дори злополучния проект за обесоляване на морската вода трябваше да реши един много тежък проблем на Кипър, както се посочва в точка 40 от нашия специален доклад номер 6. И трета бележка. Точка 31 от проекто доклада предлага помощта от Европейския съюз да подкрепя, а не да възпрепятства процеса на обединение в Кипър. Няма разумен човек, който ще се противопостави на подобна формулировка. Но тази точка остава впечатление, че така както е формулиран специалния доклад на Сметната палата, той създава впечатление, че някои проекти биха могли да възпрепятстват процеса на обединение, а подобно нещо в нашия доклад изобщо няма. В никакъв случай не се работи по този начин по решаването на проблемите в Кипър. Благодаря ви, господин председателю, за вниманието и аз съм на ваше разположение за по-нататъчно съдействие. Благодаря. Much, Благодаря, господин Бошток, за съвсем ясната позиция на Сметната палата. Заместник генералния директор на Генерална дирекция разширяване също иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Калфин за проекто доклада. Искам да благодаря и на господин Босток е, на Сметната палата за работата по регламента. От е, изказванията стана ясно колко трудно е за комисията да работи по изпълнението на този регламент. Различава се от всички други видове помощи, които ние управляваме по други регламенти и трябва да работим при много осложнена правна и политическа обстановка. Приветствам, че обстоятелството, че доклада на Сметната комисия отчита това осложнение и се надявам парламента да върви в същата посока, мисля, че трябва да оценим честния справедлив подход на Сметната палата при оценката на изпълнението на регламента на съвета. Мога да обобщя фактическото разделение на Кипър в три момента. Единствената цел на регламента е да допринесем за обединението. И на трето място, никога не бива да забравяме, че и кипърските турци са граждани на Европейския съюз, въпреки че те принадлежат към а, тази обособена общност. Първо, трябва да кажа, че договорните и финансовите процедури са усъвършенствани вече след консултации на място и в Брюксел. По-добра е координацията между Никозия и Брюксел. И разбира се, очакваме бързо решение на въпроса за продължителността на договорите за наемане на временни служители. В контекста на дългосрочната финансова рамка трябва да се каже, че едни по-дългосрочни договори ще ни дадат възможност да работим по ефикасно и ефективно в Кипър. И съвсем накратко два конкретни въпроса, господин председателю. Първо, завода за обесоляване на морска вода. Наистина беше най-големия финансиран от нас проект и той се провали. Провали се по причини, които са много добре изяснени в доклада на Сметната палата. Приемаме обяснението изцяло – 28 а, милиона евро беше предвиденото финансиране за проекта, толкова колкото финансирането за всички останали взети заедно. Но ако трябва да говорим за полки, извлекли сме ги и продължаваме да търсим възможности за альтернативно подпомагане на водния сектор, защото той има решаващо значение за острова. За съжаление, според нас, да се съживи този провален проект вече е невъзможно. И накрая няколко думи за устойчивостта на, нашите е, мерки. Точка 60 от е, е, доклада е, това. Много сериозно гледаме на този въпрос. обсъждаме го и с нашите партньори от общността на кипърските турци в общата административна рамка, за да можем да продължим работата по тези проекти. По същия начин Сметната палата подчертава липсата на предсказуемост на помощта. Както вероятно знаете, самият регламент от 2006 година ще продължи да действа, докато не се стигне до решение на въпроса. Да се надяваме, че това ще стане съвсем скоро. Но крайен срок няма. А междувременно предвидените от бюджетният орган средства се изчерпват. И се търсят главно резерви, странични средства. И по такъв начин за нас комисията е изключително трудно предсказуеми програми. Всяка година ние зависим от добрата воля на бюджетния орган. Доклада на Сметната палата посочва недвусмислено този проблем и е, се прави едно предложение за многодишната финансова е, рамка. Според нас то ще ни улесни да управляваме краткосрочно и дългосрочно е, програмите, като разбира се по никакъв начин не искам да създам впечатление, че ние искаме да протакаме безкрайно във времето програмата. Напротив, колкото по-рано се стигне до обединение, толкова по-бързо ще приключим защото целта ще е постигната. Съгласен съм с господин Босток и приветствам една позиция на парламента, която да се придържа към приложното поле на регламента и да се въздържа да привнася отвън други елементи. Те може да са важни, но нямат никакво отношение към регламента. Естествено, че решаването на проблемите с обединението има изключително голямо значение, но по линия на регламента за помощта ние няма да решим този въпрос. Това се отнася до формулировката на точки 300 и 31. Благодаря. Now, uh... Е, Благодаря много. Сега ми ме помолиха да променим дневния ред, ако нямате възражения. Сега обаче продължаваме разискванията по този специален доклад. Никой друг не се е записал за изказване, затова давам думата на докладчика заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Босток и заместни генералния директор за изказванията. Не смятам, че подходът ни към въпроса е различен, се различава. Мисля, че трябва да спазваме два а, принципа. Първо, а, формулировката. Не смятам, че трябва да променяме формулировките и езика, за които е взето решение в съвета. Второ. Както току-що споменаха колегите, следва да се съсредоточим върху конкретния въпрос, очертан в доклада на Сметната палата и да не се опитваме да решаваме другите проблеми, които не са никак малко. Напълно подкрепям такъв един подход, когато разработвам окончателния вариант. По коментарите на господин Босток за това колко е голямо кипърското турско население, не говорим за това, говорим за ефективността на европейските средства. Те са насочени към е, кипърската турска общност. Следователно, въпросът за големината на тази общност не е неуместен. Ако обаче смятате, че въпросът е неуместен, ще го ще отчетем. Що се отнесе до големите проекти, вече споменахме, че най-големият проект, за съжаление, се е провалил. Не, пор... не защото комисията не е положила усилия или поди други недостатъци, провали се по политически причини. Комисията беше в състояние да реши този проблем, но изпълнителят отказа, защото първо армията не допускаше изпълнителя, след това изпълнителят отказа, но комисията си свърши добре работата. И в доклада на Сметната палата се говори за проблеми с земята. 78% е на кипърските гърци. Когато говорим за големи проекти, ако нямаме власти, с които да взаимодействаме, като се има предвид това, че гледаме на Кипър като на едина държава, в, в която има области, върху които държавата няма компетенции, всеки голям проект ще бъде изправен пред рискове. Нека да отчитаме, че това не е като всяка друга програма, където и да било другаде по света – ето защо казвам, че програмата е била много ефективна от гледна точка на гражданското общество, свободното движение, изчезнали лица, исторически места, инвестиции. Всички тези проекти постигнаха успехи. И искам да отдам дължимото на работата на Европейската комисия. но поради въпроси, свързани с същината на кипърския проблем, ще имаме проблеми с всички големи проекти. Ето защо бих предложил европейската помощ да се насочи към онези области, в които има доказана ефективност и постигнати резултати. Съгласен съм с казаното от господин Босток. Всички усилия, които се правят от комисията и са предмет на контрол от страна на Сметната палата, са в съответствие с общата политика за обединението. И накрая основната препоръка на Сметната палата – въпрос, който беше повдигнат и от комисията. В момента има един механизъм, който се основава на регламента за предоставяне на помощ. Това е краткосрочен регламент. Сметната палата разглежда различни сценари за обединението на Кипър. Не смятам, че това е пъти, по който трябва да се върви не можем да разглеждаме различни сценарии. Допуска се, че въпросът трябва да се реши максимално бързо, макар че това трае 38 години, но едва ли ще помогнем, ако разработим различни сценарии за обединението на страната. Ние ще работим въз основа на допускането, че обединението ще се случи. И ние трябва да бъдем неутрални и да подпомагаме обединението, вместо да смятаме, че това е дългосрочен проблем. Ето защо комисията следва да разработва дългосрочни програми със съответния административен капацитет. От друга страна обаче с тази програма не бива да легитимираме по-нататъчното отлагане на обединението. И в док... това е което предлагам я Сметната палата да продължим да използваме регламента за предоставяне на помощ. Той е краткосрочен инструмент, но да осигуряваме финансиране и връзката с, с многогодишната финансова рамка трябва да се приветства това може да бъде, би могло да бъде приемливо, но не да изключва тези програми, кои, независимо от това дали те ще бъдат дългосрочен или краткосрочен проблем. Имам предвид обединението на Кипър. Ето защо мисля, че ние трябва да бъдем е, предпазливи и внимателни във формулировката, да се придържаме към езика и към и да спазваме насоките на доклада на, доклада на Сметната плата. Калфин. Благодаря, господин Калфин. А, получих оплакване, че не съм видял колега, който иска думата. Не съм свикнал в това помещение. Господин Зоник искаше думата, но ще ви помоля, който иска да се изкаже по въпроса за Кипър, да даде знак сега като че ли няма никой друг. Господин Зоник, имате думата, ако е необходимо, след това господин Калфин още веднъж. Przysłuchując się i dziękując za te wystąpienia oraz bardzo kompetentne. Благодаря. А, много благодаря за изключително компетентните разяснения, които получихме. Докладчикът е, отлично е обхванал и оценил ситуацията. Искам да кажа следното. От дискусията непосредствено следва изводът, че ни е необходим устойчив дългосрочен инструмент за финансиране. Очевидно, че краткосрочните се провалят. Мисля, че това е важно да залегне в следващата многогодишна финансова рамка. Към представителя на комисията бих се обърнал с извода, че много съжалявам, че обезсоляването на водната вода, на морската вода се е провалило. Но искам да попитам на политическо ниво, някой лобира ли за, тази, е, за този проект? Стана ли дума в преговорите за присъединяване на Турция за този въпрос? защото много жалко, че само политическата блокада е попречила на реализацията на проекта. Председателят, благодаря господин Зоник. Може би комисията ще отговори. Um, we, um... Благодаря, господин председател. По въпроса за инсталацията за обесоляване имаше спор с турската армия на първия етап този въпрос в крайна сметка беше разрешен, в смисъл, че армията допусна работата да продължи. Но след толкова много отлагания, изпълнителят от е, Република Кипър реши, че не проявява повече интерес. В крайна сметка това доведе а, е, до отказа от е, проекта въпросът с турската армия в крайна, в крайна сметка беше решен. Благодаря. Господин Калфин няма да взима думата. Стигаме до края на този конкретен доклад. Могат да се внасят и изменения, тъй като крайният срок е 12 ноември, 12 часа на обяд. Гласуването ще бъде на 6 декември. Сега преминаваме към следващата точка. Съгласни ли сте сега да обсъдим доклада на Барт Старс вместо доклада на Ингеборг Гресле? Имате ли възражения? Ако докладчикът е тук, ще е, можем да го обсъдим. Става дума за специален доклад 13 от 2011 година и за въпроса успява ли контролът на митническа процедура 42 да предотврати и открие случаите на укриване на ДДС. Имаме и представители на комисията и на Сметната палата. Нека първо да дам думата на Сметната палата, господин Цвикър. Ако искате, разбирате, да вземете думата и да ни е, изложите съществените моменти от ваша гледна точка. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Уважаеми е, депутати, господин председателю, искам да представя основните констатации и изводи от нашия специален доклад номер 13 е, за освобождаване от е, отговорност. Формулиране въпроса, успява ли контрола на митническа процедура 42 да предотврати открия случаите на укриване на ДДС? Краткият ми отговор е не. Има някои интересни събития, които показват какво е въздействието на нашия доклад. Е, има и някои е, нови законодателни стъпки, убеден съм, че те ще могат да бъдат разгледани. По е, митническа процедура 42 е важно да се каже, че това е митнически режим, при който може да се допусне освобождаване от ДДС при внос от трета държава и превоз от една към друга държава членка. Тогава имаме освобождаване от ДДС. Тук има два вътрешно присъщи на процедурата риска. Първо, внесените стоки да останат в първата държава, в която са внесени от трета страна, без да бъде платен ДДС и второ, без да бъдат събрани необходимите данъци, да се реализира превоза до втората държава този контекст главната цел на одита беше да се провери дали комисията и държавите членки са създали ефикасна регулаторна рамка за тази митническа процедура, така че да се предотвратява и установява укриването на ДДС. За да извършим своята одитна задача по препоръка на проектна група номер 29 е, на е, Фискалис е, ние създадохме методите за тестване. Седем държави членки посетихме. Те представляват 68% от случаите на прилагане на митническа процедура 42. Затова те попаднаха и в извадката ни. Във всяка посетена държава членка е, е, направихме е, една извадка от 30-35 случаи на прилагане на процедура 42, общо 209. Първо Трябваше да видим дали а, успешно се прилага модела на контрол, дали режимът се прилага а, с, в съответствие с съществените изисквания и трето, а, да се провери дали ДДС е отчетен в 21-та държави членки дестинации на по-нататъчния превоз на внесените от трета страна стоки. Какво установи одитът? Първо, в държавите членки установихме, че те не винаги гарантират изпълнение на условията за освобождаване от ДДС. Второ, не се предоставя съществена информация на данъчните органи, за да се види дали реално е платен ДДС. И трето, Данъчните власти не използват пълноценно съществуващите възможности за установяване и предотвратяване на укриването на ДДС. Като имаме предвид резултатите от нашия одит, можем да направим количествено изчисление на въздействието на укриването на ДДС, като екстраполираме за цялата популация резултатите от извадката и така да изчислим загубите 2, милиарда и 200 милиона беше изчислено, че са загубите. Съществеността според нас е 29% от дължимия ДДС. На равнището на Европейската комисия установихме, че Комисията насърчава а, обмена на а, добра практика по процедура 42 за усъвършенстване на начина по който се прилага законодателната рамка и по специално член 143 от директивата за ДДС. И все пак има какво да се направи, защото според нас регулаторната рамка не гарантира уеднаквено и стабилно прилагане на режима за освобождаване от ДДС от митническите власти. Тоест, митническите власти не действат единно, уеднаквено. По-нататък, информацията за а, операциите не винаги се предоставя на данъчните власти на държавата членка, която е крайна дестинация на вноса. И разбира се, по такъв начин лица, които са склонни да извършат измами, използват слабостите. Осем са а, конкретните ни препоръки. Аз ще ги обобщя последния начин. Първо, държавите членки да започнат да обменят цялата необходима информация към момента на вноса, така че държавата членка, която е крайна дестинация, да бъде уведомена за планирания превоз на вносните стоки, за да може да направи необходимите разчети за изчистване. На второ място на европейско равнище трябва да се планират общи правила и пряк автоматичен обмен на информация за операции, които са особено податливи на подобен риск. Един вид система за ранно оповестяване и на последно място един също голям риск да има отговорност по-отделно и солидарно, както на вносителя от първата страна, така и на получателя от втората страна, членка на подобен внос, когато има неправомерно прилагане на режима за освобождаване от ДДС. това може да наложи известни законодателни изменения в директивата за индивидуалната и солидарна отговорност за да могат да се пресекат подобни измами. Допълнителна информация бих искал да дам след публикуването. Малта, Полша, Португалия, Словения и техните върховни одитни институции – направиха по-задълбочени проверки на а, процедура 42. През а, март а, излезе окончателно становище на парламентарната комисия за освобождаване от отговорност и там изрично се подчертава, че нашия специален доклад е взет под внимание и се обръща внимание на необходимостта от законодателна промяна. През март Екофин също отбеляза доклада и необходимостта от активизиране на мерките за усъвършенстване на регулаторната рамка. Той също така насърчи държавите членки да укрепят своето сътрудничество и да проявяват още по-голяма бдителност при случаите на укриване на ДДС. Имаме още а, едно решение а, на Екофин Еврофиск. А, също обърна внимание на нашия специален доклад и го отрази в информацията. Може да се направи заключение, че заглавието на доклада е поставено като въпрос – Успява ли контрола по митническа процедура 42 да предотврати и открие случаите на укриване на ДДС? Както казах, отговорът в резултат на нашия одит е отрицателен. Не. Но ако препоръките бъдат изпълнени, а това ще проверим в един последващ доклад, тогава митническа процедура 42 ще може в по-голяма степен да предотвратява открива случаи на укриване на ДДС. Благодаря. Uh, Благодаря за встъпителните думи. Сега думата има докладчикът. Уважаеми колеги, естествено, че първо искам да благодаря на Сметната палата. А, ние много добре си сътрудничихме. Беше много имаше един, докладът беше отличен, посочваше точно най-болезнените моменти. Просто поздравявам Сметната палата. Отличен доклад. Но нека да опиша общия контекст. Всички знаем в какви трудни от финансова и економическа гледна точка времена живеем. С две думи трябва да стягаме коланите и то с много дубки. Така че общ честите дамъчни измами, които се смята, че се извършват в Европейския съюз, са на стойност около 250 милиарда. Става, следователно, въпрос за нещо много сериозно, а не маловажно. А, ето сега говорим за регламент, в който се става дума за 2,2 милиарда евро през 2000-та година. Следователно нещо не е наред. Така че трябва да се направи нещо. Ето защо смятам доклада за толкова извънредно важен. В в един от параграфите посочвам едно изследване на Европейската комисия, според което средната разлика между очакваните приходи от ДДС и не взетите приходи е около 12%. В Гърция даже се говори за 30%, а в Италия за 22%. Така че е, положението е много сериозно и за това отново казвам, докладът е, следва да бъде приветстван. Защото в него сметната палата първо посочва регулаторната рамка, посочва кои нейни разпоредби непременно трябва да се променят и подобрят и същевременно времено се казва, че самите митнически проверки също трябва да бъдат усъвършенствани, за да не се допуска, например, недостатъчно документиране или други слабости. Още повече, че начина по който се събира ДДС не се е променяло от години. Това трябва да се промени. Знаете, че има зелена книга, има последващ доклад за нея и аз посочвам това в моя доклад. Много дълго съм разговарял с представителите на... представители на митницата и главна дирекция данъци те ме увериха, че много неща вече са се променили. Ето, искам да им дам думата сега, нека да ни разкажат какво се е подобрило. А ние няма да отслабим натиска, затова предлагам още през 2013 година да изготвим последващ доклад, междинен доклад, за да се знае, че внимателно наблюдаваме дали се осъществяват препоръките на Сметната палата в всички европейски страни. Искам да попитам представителя на комисията, Какви възможности има за по-добро функциониране на Еврофиск? защото, доколкото знам, само някои държави членки сътрудничат там. Можем ли да привлечем повече държави членки, да ги накараме да бъдат по-активни? Особено във връзка с процедура 42. И последно, докладът на Сметната палата съдържа редица препоръки, които аз изрично подкрепям, като допълнително в своя доклад казвам, че и а, стопанските лица, търговците също трябва да понесат своята отговорност тези, които примерно не са подали митническа декларация или са посочили фалшиви данни в нея. Мисля, че това също е важно и ще помоля комисията да разгледа възможностите за включване и на това мое предложение. Може би, господин председател, е, е добре да дадем думата сега на комисията. Председателят. Благодаря на докладчика. Сега ще помоля и другите колеги, които имат въпроси към комисията, да ги зададат, за да може комисията след това да отговори. Колегата Гайер искаше да каже нещо или не? Добре, ако няма допълнителни въпроси към комисията, заповядайте, имате думата. Това е Мирослав Цилински от главна дирекция Таксот. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че ние прочетахме внимателно доклада, приехме препоръките и част от дейността вече е извършена. Разбира се, не е много приятно да чуеш, че някои неща е трябвало да бъдат свършени много отдавна. Независимо от това искам да кажа, че работата се върши. Може би не е много бързо, както на ниво законодателство, така и на ниво изпълнение. Тук с мен са няколко колеги. Ще се спра на митническата страна. След това ще помоля Том Каро да говори за ДДС. Всъщност, митническата процедура 42 е тема за нашата дискусия. Разбирам, че основният проблем от митническа гледна точка – е комуникацията между митническите и данъчните служби. И в крайна сметка възниква въпроса за контролните процедури и как точно се осъществяват в държавите членки. В този контекст от митническа гледна точка комисията и държавите членки през декември 2009 година са приели административно споразумение за интегриране на ДДС номерата в митническите декларации. това, според това споразумение ДДС номерата на съответните субекти в, при вноса и митническата процедура трябва да се въвеждат в в митническата декларация, като се използват конкретни кодове. Така че типът внос, типът стоки да бъдат кодирани в а, каре 42. След това това споразумение беше включено в измененията по регламент 756 от тази година. След като анализирахме доклада на Сметната палата, ние повторихме онова, което вече е записано в законодателството, макар и не по експлицитен начин. Така че с известен риск да повторим законовите разпоредби, ние го направихме така, че нещата да са пределно ясни и да не стане така, че определена страна в процеса да каже, ами не ни е ясно. Сега задълженията на митническите органи са пределно ясни. От гледна точка на изпълнението ние работим по усъвършенстване на комуникацията между митническите и данъчните служители в конкретните държави членки. Не сме в състояние да променим системата, не сме в състояние да смесваме митническата система и системата ДДС. Така че ние разчитаме на колегите от сектора ДДС да направят така, че информацията от държавите членки, в които са поступили стоките за обмитяване и данъчните органи в държавата членка, където ще се потребяват стоките, да се осъществява по ефективен начин. Бяха предприяти много инициативи от гледна точка на ДДС и с ваше позволение ще дам думата на Том. Заповядайте. Благодаря. Няколко общи коментара от моя страна. Аз съм ръководител на отдел за административно сътрудничество и данъчни измами. Ние гледаме много на сериозно измамите с ДДС и моя комисар се отнася особено сериозно към всички измами, наскоро излезе със съобщение за различните дейности, които смятаме, че трябва да се предприемат за избягване на данъчните измами. Така че няма съмнение за това, че се отнасяме съмнение, че се отнасяме сериозно към въпроса и при необходимост поема инициативата законодателно предложение. Има ясно разграничение между отговорностите на комисията и държавите членки. Ние не събираме ДДС, това се прави от държавите членки. Ние можем да приемем да разработим механизъм за добро сътрудничество между различните органи. Но ние трябва да сме наясно с това кой за какво отговаря. Що се отнася до процедурата 42, наясно сме с това, че е имало празноти в процедурата. Мисля, че реагирахме по най-добрия възможен начин. Сега, взимайки повод казаното от Сметната палата, ние приехме, измерихме съответното законодателство, така че стоките, които се внасят по процедурата 42, се записват в съответната система за обмен на информация. Освен това създадахме мрежата Еврофиск, спомената от докладчика. Това е мрежа на служители, длъжности лица в държавите членки, които работят по области, в които има потенциал и опасност от измами за ДДС. Би трябвало да посоча, че комисията не е член на Еврофиск. Става дума за междуправителствено споразумение. Ние предоставяме логистична подкрепа. Настроени сме обаче критично към начина по който функционират нещата и ние ще се постараем да направим така, че Еврофиска да работи по най-добрия възможен начин. Нека обаче да сме наясно с това, че държавите членки са разработили Еврофиск така, че Европейската комисия да не участва. Непрекъснато ни напомниха, че това е въпрос на национални компетенции. По отношение на процедурата 42, Еврофиск ще работи по, по рисковия профил ние ще участваме активно. По другите въпроси ще приветстваме подкрепата на парламента, особено що се отнася до доброволния характер на участието на държавите членки в Еврофиск. Участието е доброволно. Не всички държави членки работ... участват в работна област 3. Сметната палата повдигна въпроса за законодателното предложение за, за отговорността по-отделно и солидарно. Бихме искали да чуем дали те смятат да продължават да работят. И накрая, по последващата дейност, казах, че ние ще докладваме максимално често по въпроса. Някои от препоръките, направени в проекто доклада, са нереалистични от гледна точка на комисията. Не разполагаме с капацитета или ресурсите да докладваме всеки месец. Ние ще представим доклад по член 12 за начина по който държавите членки събират собствените ресурси. Разработили сме въпросник, изпратили сме го на държавите членки и там има въпрос какви мерки предвиждат за изпълнение на мерките по процедура 42. Как да се осигури пряк достъп, за да се провери точността на цифрите. Надявам се, че докладът ще бъде готов до година. Ние ще ви представим информация за нашите констатации и постигнатия напредък. За момента нямам какво друго да кажа. Yeah, thank you very much. Uh, now... Благодаря. Един колега се записва за изказване колегата Гайер. Благодаря, господин председател. За мен е важно още веднъж да подчертаем огромното значение на този специален доклад, особено в политическата обстановка, в която действаме в момента. Много е важно да си направим правилните изводи. За това когато говорихме за освобождаването от отговорност, може би не подчертах достатъчно дебело, колко е важно, когато преговаряме с комисията и с парламент, т.е. когато парламентът и комисията са от едната страна, държавите членки от другата, когато преговаряме е много важно да дискутираме както за това какъв е бюджета на Европейския съюз, както и за това приходите да се изразходват в полза на Европейския съюз. Говоря за приходите от данъците. По този въпрос е добре да се упражни известен натиск върху държавите членки, защото това е в техен интерес е, не могат да бъдат небрежни, когато става дума за данъчни приходи. Дълбоко съм впечатлен от загубите в е, размер на 2,2 милиарда. Това не е дребна работа. Тъй, че приканвам колегите да видим дали да не включим в доклада за освобождаване на комисията от отговорност, да не включим и а, раздел за приходите, като се вгледаме много по-задълбочено дали съществуващите системи за оптимизиране на приходите на Европейския съюз са достатъчно добри. Сега, след този доклад и след а, това, което ти направи бар преди няколко месеца в митническата област въобще, аз съм дълбоко впечатлен. Председателят, е, има ли други желаящи да се изкажат по тази тема? Очевидно не. Госпожа Гресле също не. Затова накрая ще дадем думата на докладчика. Из van uh, de Съвсем накратко отбелязвам реакцията на комисията. По реалистичния въпрос, който зададах в доклада си, отбелязвам и, че докладът по член 12 ще излезе тази година. И регламентът 42 го поставя под съмнение. Мисля, че е, ако го предоставите на Комисията по бюджетен контрол, това ще бъде добра альтернатива на моя доклад. Целта е, според мен, да поддържаме натиска, да бъдем информирани, да знаем какво става в държавите членки. Мога само да се съглася с това, което каза нашия докладчик. Наистина нищо не бива да се губи и трябва да бъдем възможно най-ефективни. Благодаря на Сметната палата, благодаря на комисията. Предложенията за изменения към този доклад се внасят най-късно на 12 ноември до 12 часа. С това приключваме дискусията по, този, по тази точка от дневния ред. Имаме още един въпрос, който трябваше да обсъдим преди обедната почивка, делегиран регламент на комисията от 29 октомври, но тук трябва да ви съобщя. Also, das е, Europäische Parlament hat am 29 че на 29 октомври 2012 година парламентът получи а, различните езикови рейзи. Това е регламент на Европейския парламент и съвета относно финансови регламент, приложим за общия бюджет на Съюз. Значи това са делегираните актове във връзка с финансовия регламент. Тези делегирани актове съдържат редица правила за прилагане на финансовия регламент, приети в Страсбург през октомври на пленарното заседание, например споразумение с Евратом и така нататък. E както и споразумения Европейски съюз, Еврат, Евратум. Те са приложими от 1 януари 2013 година. Това, за което става въпрос сега, е, че на днешното заседание тези делегирани актове трябва да бъдат оповестени и с оглед на заложеното в договора, Европейския парламент и съветът могат да подадат възражение срещу тези делегирани актове. Срокът за това изтича точно след два месеца. Времето тече а започва да тече, когато са изготвени а, е, преводите на всички езици на делегираните актове, нещо, което е станало на 29 октомври тази година. А, както Комисията по бюджета, така и по, Комисията по бюджетен контрол. А, са длъжни да се занимаят с тези делегирани актове съгласно разпоредба 51 от правилника на Европейския парламент. Така че обръщам ви внимание, че срокът тече. Имате ли да кажете нещо? Виждам Ингеборг Гресле. Като координатор искам да си позволявам да говоря от името на господин Ривелини. Доколкото знам, той лети за някъде в момента. Надявам се, че е към Брюксел. Исках само да добавя, че ние договорихме с комисията всичките тези делегирани актове още по време на преговорите за бюджета. Искам да обърна внимание на нещо, заради което ще си позволя да събера работната група още веднъж, а именно въпросът за прозрачността, оповестяването на бенефициентите. Това се урежда в член 21 на делегирания акт. Там се предвижда в интернет да се в съответната интернет страница на управомощения орган да се оповестяват бенефициентите, без да се оповестяват техните адреси и лични данни, обаче пише сега в окончателния текст. Значи това е малка стъпка назад. Аз бих я приела, но само ако всички вие се съгласите. Защото сега, в сега действащите правила, е сега действащите правила изискват за а, физически лица да се посочва само регионът, от който идват, а сега искането е да не се посочва изобщо никакъв адрес. Например, ако това е, е мой съсед, е, ще пише Хикс Y от региона Баден-Вюртенберг. Мисля, че ако допуснем това, ще отстъпим назад от нещо, което бяхме постигнали, което беше и важен елемент на прозрачността. Казвам го най-откровенно, смятам, че това е най-деликатната, най момент в делегираните актове. Останалите промени не са кой знае какви, но искам да ви помоля наистина да се вгледате в член 21 на делегирания акт към член 35 на финансовия регламент и ми кажете какво е мнението ви. Аз ще събера групата в следващите две седмици. Председателят. Ако няма други изказвания или има, комисията заповядайте. Е е Госпожа Гресле иска становище на комисията. Госпожа Гресле казва, след като сте дошъл, поне кажете нещо. Аз не разбрах точно в този смисъл госпожа Гресле, но заповядайте комисията за кратко изказване. Um, that... Току-що бях информиран, че причината за положението, което съвсем основателно госпожа Гресле описа, е, че Съдът на Европейския съюз не разрешава на основание защита на личните данни да се разкрива името на бенефициента. А, ако се използва а, административно равнище над 2 вместо а, 3 или 4, се губи информация. Да, но а, все пак трябва да се съобразим с а, съдебното решение. Можем да слезем най-низко до над 2. Всяко, а, всяка друга възможност ще бъде нарушения на принципите, изложени и обосновани в съдебното решение. И все пак, добре би било да се направи една открита дискусия по този въпрос, за да се вземат предвид страховете, които бяха изразени от госпожа Гресле. Доволна ли сте, пита председателят. Госпожа Гресле, трудно е човек да приеме отстъпленията, защото все пак става въпрос за Европейския съюз. Аз нямам намерение е, да се е, така да застана и да отговарям пред всички НПО-та, ако се окаже, ако комисията каже, че ние сме виновни, че са влезли личните данни, че могат да се публикуват лични данни. Аз не мога да се съглася с аргумента на комисията, обаче, тъй че ще бъда много любопитна да чуя мнението на работната група. Тъй че следва продължение. Отново се убеждаваме в високо оценяваната от нас опоритост на нашия докладчик, госпожа Гресле. С това приключихме преди обедното си заседание. Сега го закривам. Ще продължим в 15 часа осново в тази зала. До тогава приятен апетит!